Uh, good morning, everybody. I think uh, we should make... Добро утро. Можем да започваме. Мисля, че е достатъчно вече от членовете на комисията са тук. Тук са и докладчиците в сянка по първата точка и затова ви казвам добре дошли на първото заседание от нашата двудневна сесия на комисията. Най-напред ще попитам, одобряваме ли дневния ред? Няма възражение. Да, дневния ред е прият. Искам да кажа добре дошли на нашите слушатели на интернет. Заседанието се предава директно онлайн. И виждате, имаме тук един бюлетин, който вероятно вече е раздаден в вашите бюра. Всички имате копия. Тези, които нямат копия, и искат да получат такова, могат да ни пишат а, чрез нашия вебсайт. Имаме протокол от предишното заседание на 6 февруари. Ако няма възражения, до края на заседанието ще сметнем, че този протокол е прият. А сега преминаваме към първата точка по същество от нашия дневен ред. Имаме доста сложен а, и широк дневен ред, който обхваща различни части на нашата, от компетенцията на нашата комисия, единия пазар за а, стоки, различни технически въпроси. Комисар Шемет ще дойде тук в 11.30, за да обсъдим бъдещите планове за обща общо данъчно и митническо пространство. И това ще говорим за прилагането на митническият кодекс онлайн. За това ще говори господин Шемета. Надявам се тогава ще имаме и повече присъстващи. А сега по първа точка, това е моят доклад за предложението на комисията за преразглеждане на директивата за плавателни съдове за отдих и плавателни съдове за индивидуално ползване. <clears throat> Заедно с оценката на въздействието беше представена тази преразгледана директива. Аз се срещнах с докладчиците в Сянка. Посетихме е, на място е, Дюселдорф, е, разгледахме различни плавателни съдове, срещнахме се с производители и така нататък. И сега направо минаваме към докладът, който ви представям. Няма да навлизам в подробностите на предложението, тях сме представили и обсъдили по-рано. Съвсем накратко ще ви представя темата и след това ще дам думата на представителите на комисията и докладчиците в сянка. Знам, че представителите на комисията, които също бяха с нас в Дюселдорф, ще има какво да кажат по този въпрос. Сега, какви са проблемите, свързани с това предложение? Неговата цел е да актуализира редица подробности. Съществуващото законодателство действаше достатъчно добре, така както трябва да работи в единния пазар – защото, знаете, плавателните съдове са в голяма част така един световен бизнес, произвеждат се в целия свят. Може би по обем не така голяма промишленост, както автомобилостроенето, но все пак много значителна. И затова важно е да помислим как да подходим към проблемите на тази глобална промишленост. След като видяхме различните плавателни съдове, широката гама от плавателни съдове, които се произвеждат, те са обект на износ в целия свят. И е, много важно е ние да бъдем в хармония с е, законовите изисквания, а другаде по-специално за емисиите на тези съдове. Е, по-специално за емисиите от техните двигатели, ще кажа, че подкрепям желанието на комисията да се изравним с световните норми в това отношение и това и предлагам в моя доклад. Надявам се, що ще бъде прието. От друга страна, особено важно е да се изтъкне, че е необходимо да се направи още много, за да можем да въвеждаме постепенно следващото поколение мотори за плавателни съдове, особено извънбордови бордови двигатели – и мисля, че при нашите обсъждания с производителите стана ясно, че работата напредва, те разбират нашите изисквания, но ще бъде важно нашето предложение да отрази фактът, че предстои още един етап в развитието на производство на тези двигатели. Нещо, което комисията е направила примерно и за мотоциклетите. Тоест, това са моите предложения в общи линии. Искаме се също така да се спрем на някои други аспекти на директивата, за да може а, да предвидим а, бъдещето, а, нещо, което очакваме, че в някои плавателни съдове ще бъдат монтирани хибридни двигатели, ще се увеличава значението на биогоривата. И това всичко трябва да бъде взето предвид. По отношение на ушумяването. мисля, че сме постигнали един разумен компромис, компромис като има преди това, което може да се постигне с, законодателството, че става дума не само за шума от двигателите, а също така и двига шумът, който произлиза от движението на корпуса. От, както за първи път обсъждахме този въпрос с докладците в Сянка, аз оповестих е, идеята е да въведем дефиниции за категории, проектни категории за различните видове плавателни съдове. Защото сега категориите се определят до голяма степен от това за какво са предназначени, как се използват, примерно дали са речни съдове, мореходни или други. Но тъй като аз съм инженер, ми се струва, че от инженерна гледна точка проблемите са по-други Става да се вземат предвид климатичните условия, силата на вятъра и морското вълнение. Те е, имат голямо значение за това как се проектира и изгражда една, един плавателен съд. Е, и мисля, че дефинициите, които взимат тези фактори предвид, ще бъдат много по-точни, отколкото така доста общата категоризация, която съществува в момента. Е, предлагаме някои идеи за обсъждане и мисля, че това е, не, са, не е така съществено за това как ще действа директивата, но не често, знаете, актуализираме нашите директиви и за това като законодатели мисля, че а, е, сме длъжни а, е, да се обърнем към комисията и да видим дали тези неща не трябва също да бъдат включени. В предложенията на ползвателите на различни видове плавателни съдове, също така и на властите, които наблюдават пазара и на производителите, получихме различни предложения, целящи да подобрят проследемостта на различните плавателни съдове. Трябва дума се пак за един подвижен състав. Те се движат от страна в страна и в избирателните райони на Андро Шваб и Гебхард чухме, че има примерно проблеми. Изнасят се плавателни съдове от Швейцария в Германия. Нещо, което е много лесно. просто прекусявате езерото и стигате в друга страна. И, значи, проследимостта, особено пък в морските, за морските съдове, е нещо особено важно. Това се отнася до вносните плавателни съдове, отнася се до голяма степен до дефинициите. А също така имаме известно така затягане на изискванията за безопасност и особено на кабините, където става дума за по-голяма безопасност на използването на газ, електрически уреди и така нататък, нещо, което е свързано с безопасността на тези плавателни съдове и от тези, които ги използват. И така предлагам на вашето внимание моя доклад, за да го обсъдим. Радвам се, че е, докладчите в Сянка, повечето от тях са тук. Надявам се, ще е, имаме един полезен обмен на мнения и след това ще дам думата на Луи Филип Дюрал, който е, ръководи звеното, което отговаря в комисията по тези въпроси и след това ще минем към измененията, ако си им е необходимо те да бъдат обсъдени. И сега господин Шваб и така нататък, другите, които споменавам, ще получат възможност да се изкажат. Андро Шваб има думата за първи път. Е, не, но първо господин Гепхард. Благодаря, Малкам. Благодаря. Аз представям е, господин Митро Репо. Той е докладчик в сянка от моята политическа група. Той идва от Финландия и още не е дошъл, но ми изпрати своите бележки, за да зная за какво става дума. И така, мога да кажа, че това е много интересна тема и е благодаря, че а, е, мога да, е, че можах да пътувам с е, този кораб през Балтийско море, когато им правихме тази наша визита. Благодаря. Е, господин Митро, поздравява вашето предложение, приветства го и <clears throat> смята, че е много интересно, че говорите за безопасността. Това е много важен момент. Също така и предложенията и изложенията за шумовите емисии, за отработените газове, те са също приложими. И също така положително смята, че се осветлява и въпроса за иновациите, за биогоривата, които също ще навлязат в сектора. Т.е. тези иновации, за които говорихте вие, трябва също да бъдат взети предвид. Подобряването на хоризонталните правила за акредитиране, маркировката ЕЦ и контролите на продуктите са също важни въпроси, те са също релевантни и, се, и <clears throat> колегата ги приветства горещо. 97% от производителите са малки и средни предприятия. Това колегата също намира за много важно, така че трябва да се обърнем към малките и средни предприятия, защото това е техния бизнес. Митро Репо е убеден, че този доклад ще подобри е, продуктовата сигурност и ще, и ще укрепи позицията на потребителите. Може би и да добавя нещо лично, <clears throat> що се отнася до шумовите емисии. Имате право, че двигателите, шума от двигателите е, не означава е, шума, който идва, целият шум, целият обем на шума, който идва от корабите. Може да се намали шума, ако знаем, че хората, които притежават е, спортни плавателни съдове, е, се така да се каже, гордеят с този шум, който произвеждат. Може би тук трябва да се поощри промяна на менталитета на тези собственици. Знаем, че също така плясъка, удрянето на корабите върху, срещу вълните и върху водата също допринася до силните шумови емисии. Може би тук може да се помисли а, как а, този сблъсък на корабите с морето, този шум, който се произвежда от това, може да се намали. Господин Шваб има думата сега. Благодаря, господин председател. Най-напред и аз искам да ви благодаря, като в качеството ви на докладчик. Е, това е много важна инициатива в областта на спортните плавателни съдове. Мисля, че мога да кажа, докладът е адекватен и балансиран. Според мен, е, поддържането на е, праговите стоености на отработените газове е правилно. Е, това предвижда и предложението на комисията. Заложени са тук световните прагови стойности и мисля, че ако направим стъпката към спортните е, лодки, това е нещо много амбициозно. За щастие, възможно е да е, хармонизираме на световно равнище нашата инициатива. Знаем, че много от производителите са в Штатите и извън Европа. На второ място, това, което засегна и госпожа Гепард, е, шумовите емисии са много важни, но ако оставим е, ако оставим този въпрос да се реши от държавите членки, мисля, че това е разумно, защото има регионални разлики, тъй като спортните лодки, е, които се карат в малки или по-малки езера или е, водоемни басейни, имат е, други изисквания, отколкото тези, които пътуват в открити води. Това също смятаме, че е разумно да залегне. <clears throat> <clears throat> Германския проблем при приложението на директивата е засяга частното ползване. Според немското право, е, частния внос не попада в приложното поле на директивата, поне до момента. Това е проблем за нас. Мисля, че може да изработим е, е, комплект от правила за новите корабни категории – където попадат и спортните е, лодки. Е, мисля, че е, това е положително и ще допринесе за подобряването на директивата. Бих искал да разбера от вас, господин докладчик, какво е, предвиждате вие за промяната на категориите. Е, както разбрах, е, ще има нова оценка на въздействието след е, изложението на комисията бих искал да бъда информиран за новото състояние на нещата, но за момента мога да изрази своето е, задоволство. Uh, Благодаря, господин Торманс. Благодаря, господин председател. Накратко ще се изкажа. Мисля, че чудесно сте си свършили работата, но това е нещо, което не ни очудва. Свикнали сме. Благодаря ви за проекта за становище. Добре е това, че е, отходните емисии а, е, се привеждат в съответствие с нормите в САЩ. Както каза и Андрея, е, работим в световен мащаб по въпроса за плавателните съдове, за отдих. А, по такъв начин ще осигурим едно равно поле за всички играчи в световен план. По техническите характеристики, вие дадохте вече известна информация. Имах някои въпроси, но вие отговорихте на тях предварително, преди да ги задам. Надявам се да се отразят и малките и средни предприятия, техните мнения, защото много от тези плавателни съдове се произвеждат от малки или средни предприятия. Също се радвам, че звуковите характеристики, най-вече заводните ски, се намалява. Има един въпрос. Дали е необходимо да има задължително ни изисквания за плавателни съдове с туалетни. Дали това трябва да се а, кодифицира в законодателството или да го оставим пазара да си а, урегулира този въпрос. Това е въпрос за инсталиране на резервуари за туалетни наплавателни съдове. И накрая маркировката CE. Необходимо ли е да осигурим по-адекватен контрол на маркировката Це е Хубаво тя да се въвежда, но след като се въведе, тя трябва да се контролира. И накрая за, едно, за една по-безопасна и по-чиста околна среда, може би вие, като председател на тази парламентарна комисия, бихте могли да изпратите писмо до Комисията по транспорт, за да го запознаете с лице, европейския лиценз за плавателни съдове. А, споменахте, че е лесно да се преминава от една страна в друга, но в някои страни има задължително изискване за такъв лиценз, докато в други няма. Така че уеднаквяването и в това отношение би било полезно за осигуряването на равно поле. Благодаря. Благодаря ви. Да, трябва да поговорим с докладчика от комисията, парламентарната комисия по транспорт е, определено преди да се одобри а, е, това становище. Е, щях да съм изненадана, ако нямаше това предложение. То е типично е, но е съвсем основателно. Аз също искам да благодаря за доклада, така както виждам проблематиката. А, няма много нужда от промяна. Един въпрос обаче искам да засегна. Госпожа Гепард го засегна този въпрос. Аз ще осветля обаче с темата негативно. Въпросът за биогоривата. Казва се, че производството на тези биогорива от растения произвежда, генерира повече енергия, отколкото те могат да ни дадат. Ние знаем всички за проблематиката с хран... снабдяването с храни и енергоснабдяването. Аз мисля, че е важно да говорим за хибридните двигатели, защото това е едно развитие, което е разумно в област места. И е хубаво да предвидим това развитие в нашите промени, защото в противен случай ще трябва да преразглеждаме текста отново, но може би тук трябва да сме малко предпазливи. Хубаво е, че се опитваме да не създаваме наши собствени европейски норми, а да ги съгласуваме с международните норми, защото става тук дума и за износа. Благодаря. Други колеги, които искат да се изкажат, могат да го сторят сега. Госпожо Гепард, вие искате, искате ли думата? Исках само да отговоря на забележката на госпожа Рюля. Аз не говори, аз говорих за биогорива, а не за горива от растения. И това не е едно и също. Просто това исках да допълня. Okay, well, I'll come back on that in a moment, if I may. Добре, след малко ще отговоря на този въпрос. Някой друг иска ли сега да коментира? Не, а тогава ще дам думата на комисията. И ако може да се спре по-специално на въпроса за актуализирането на стандартите за дизайн, което аз предлагам. Но доклада ми има повече подробности по този въпрос. Важното тук според мен, е, че е, това не е нещо, което ние сме разработили. Това е въпрос, който се обсъжда от доста време. Това също е, е в съответствие с идеята за един хармонизиран европейски стандарт, какъвто съществува. Тоест, това не е нещо, което го има отдавна, но не е за сега включено в този проект. Е, бих искал да знам комисията какво мисли комисията. А, също по въпроса на госпожа Шваб. Бихме могли да а, проучим а, тази възможност преди да гласуваме по измененията по същество. Нека да чуем сега комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря за доклада ви. Споделяме а, повечето от идеите за изменения, можем да препоръчаме те да се приемат. Е, имаме някои е, притеснения, е, свързани с категориите на дизайна изискванията при проектиране. Това са въпроси, които са разглеждани през 2004 година. От тогава са разискванията и при разискването се разгледаха и възможностите за промяна на категориите на дизайна. Това е доста сложен технически въпрос. Не успяхме да достигнем до съгласие между отделните заинтересовани страни т.е. представителите на държавите членки и на а, другите заинтересовани страни, а най-вече по отношение на а, потенциалното въздействие, а, което подобни изменения биха могли да доведат за малките и средни предприятия. Така че от техническа гледна точка могат да се въвеждат промени, а, но смятаме, че ще е необходима подробно, подробна оценка на въздействието, която да отразява не само въздействието в економически и социален план, но също и в технически план. По отношение на изменения 21 до 27, бихме искали а, да се запазят имената, свързани с а, а, проектантските категории, защото смятаме, че това е полезна информация. За средностатистическия потребител. крайна сметка, разбира се, вятъра и вълните са от значение, но смятаме, че тези етикети, тези наименования са полезни. Също бихме искали да обърнем внимание на 32 о изменение. То е свързано с риска от обръщане – това, което предлага комисията, така или иначе вече умекотява сега съществуващото законодателство, защото при, при, отразяваме, че при някои плавателни съдове няма риск от обръщане. Това, което а, предлагаме е производителят или да покаже, че да докаже, че няма риск от преобръщане, Тоест трябва това да се основава на оценка на риска, за да докажете, че такъв не съществува, че риск не съществува. Ако се окаже, че има такъв риск, трябва изискванията да останат в вида им, в който са сега. Както са разписани сега. Имаме и някои а, е, по-дребни забележки, които обаче можем да а, е, обсъдим в двустранен план. Това са е, двата основни въпроса, които искахме да повдигнем. Естествено, готови сме да ви дадем допълнителна информация по отношение на оценката на въздействието, да ви предоставим всичките данни, информацията, които сме извлекли от проучването на комисията. Благодаря ви. Uh, well, thank you very much. Благодаря. Благодаря за положителното ви е, мнение. Е, един въпрос е, беше повдигнат от няколко колеги Става дума за това, че на голяма част производители са малки и средни предприятия. И какво ще бъде въздействието на промената в проектните категории? Защо смятате, че това ще бъде в вреда на малките и средни предприятия? Бихте ли могли да обясните защо смятате, че е така? Тъй като ако това наистина е така, това е повод за безпокойство. Ние не знаем какъв ще бъде резултата, тъй като още няма оценка на въздействието. Т.е. не знаем какво ще бъде въздействието. Но новите изисквания ще включат по-строги изисквания в сравнение с това, което имаме до сега. И в сравнение с предложенията на комисията. Това се отнася специално, примерно, Давам ви пример за 22-ро изменение. Сегашните изисквания допускат плавателните съдове да се пускат на пазара, ако те отговарят е, с, с е, изискването да устояват на вятър с сила 8, а сега в изменението се предлага плавателните съдове да могат да издържат на сила на вятъра 10. Тоест, въвежда се едно по-строго изискване към тази категория плавателни съдове. Същото се отнася примерно и за 23-то изменение – където съгласно изменението ще се изисква всички плавателни съдове от категория А да отговарят на вълнение 7 бала. Не знаем дали мнозинството от малките и средни предприятия ще могат да изпълнят подобни изисквания. Именно за това смятаме, че е необходимо подроб, да се направи подробна оценка на въздействието. Както казах и преди малко, един от главните проблеми е, че не можем все още да постигнем консенсус между всички заинтересовани страни и представителите на страните членки които отговарят за тези въпроси. Благодаря, казва председателят. Тъй, преди да приключим а, дискусията по тази точка от дневния ред, има ли още някои колегите или предукачите в сянка, който да има въпроси? Искам само да попитам комисията какво мисли за а, общо европейско а, разрешение за правоуправление на а, плавателни съдове не знам дали сте компетентен по този въпрос, казва председателя, но може би имате възгледи. Ние подкрепяме, подкрепяме идеята за такова подобно разрешително, но това са неща, за които очакваме, че ще има възражения в съвета. Мисля, че тук трябва да поработим с транспортната комисия, казва председателят. ние е, трябва да вземем предвид е, опасенията и нуждите на европейските граждани и потребителите в, един европейски пазар. Тъй като ние е, отговаряме и защита на потребителите, а трябва да вземем предвид нуждите на потребителите и на собствениците на плавателни съдове. И така, сега да обобща. Мисля, че от това, което чухме тук, съществува значителен интерес а, и трябва да разгледаме в по-големи подробности въпроса за категоричните категории плавателни съдове. Ще поискаме от секретарята да наеме а, на договор специалист, а, който да направи оценка на въздействието, колкото може по-скоро, за да се впише в нашия график. Комисията предложи да ни предостави достъп до информация по този въпрос. Аз като докладчик пък ще информирам своевременно докладчиците в сянка, докъде е стигнала работата. По другите въпроси, които бяха повдигнати, въпроса за биогоривата, разбирам а, опасенията на госпожа Руле, но мисля, че тук трябва да се споменат две неща. Първо, комисията отива към конкретна категоризация на различните видове биогорива. Има различни видове биогорива, не всички са свързани с въглеродни емисии при тяхното производство. Колкото до горивата за плавателни съдове може да очакваме и биобензин, и биодизел в недалечно бъдеще. И е необходимо да вземем предвид това, защото това вероятно в скоро време ще бъдат главните горива, които се използват особено в, в северните страни. В Швеция, например, където вече широко се използват биогорива, използват биогоривата и несъмнено те ще бъдат използвани и в плавателните съдове. Тоест, не става въпрос да правим пожелателни оценки за увеличаването или намаляването на използване на биогоривата, да бъдем готови да реагираме адекватно, като осигурим постигане на съответните допустими стойности за емисиите при използването на тези горива. Може би измененията във връзка с това трябва да се разработят по-подробно. Относно другите общи въпроси. Смятам, че повечето от изказалите се одобряват моите позиции. С удоволствие ще приема и по-нататъчни и други предложения, особено по отношение на дребните производители на малки плавателни съдове. Не трябва в никакъв случай изискванията да бъдат прекалено тежки и обременителни за тях. Същото се отнася до изискванията за проследяемостта. Знаем, че много плодователни съдове се строят от отделни лица. Някои пък купуват само корпуса и след това дострояват лодката. И ние в никакъв случай не трябва да възпрепятстваме подобни инициативи. Просто трябва да посочим каква е добрата практика по отношение на конструирането и и строителството на подобни плавателни съдове. Всичко това ще бъде взето предвид. И сега нещо за графика. Един момент, казва председателят, да го видя. Крайният срок за внасяне на измененията е 27 март в 12 часа на обед. Ще гласуваме в Комисията Транспорт и околна среда на 24-25 април ние ще разгледаме на 25 април измененията, ще гласуваме в пленарна зала, на, ще гласуваме на 12 май. А мисля, че това ни дава достатъчно време, за да се разгледа и оцени въздействието на различните категории, които предлагаме. Ако а, това е възможно, така ще и ще направим, ще се придържаме към обявения график, но във всеки случай ще имаме заседание на докладчиците в сянка с докладчика преди това. Сега малко сме изпреварили нашия график, защото е, сега би трябвало е, да обсъдим някои изменения, които комисията предлага. Е, необходимо е докладчика да бъде тук, това без свале, но предлагам да направим кратко прекъсване за 10 минути и точно в 10 без 5 ще продължим с пета точка от дневния ред, е, като обсъдим измененията. А, и, значи, продължаваме след 10 минути в 9.55. Е, е, Точно. Благодаря. Uh, ladies and gentlemen, can we uh, now uh, resume because Mr. Нека да продължим. Господин Ван Декам, докладчика по следващата точка от дневния ред, вече е тук. Моля ви за внимание. Хуан Manders. Oh. The microphone didn't reach to the far corner of the room to get him back in. Um, не мога да ги прибера. Явно микрофона не стига до там. Така, тук са докладчиците в сянка за разискването на тази точка от е, дневния ред. Дво и три колесни превозни средства и четири колки. По-специално ще се съсредоточим върху оценката на въздействието и редица изменения, които са доста сериозни. По нашето междуинституционално споразумение с комисията и съвета, се посочва, че можем да ползваме, би трябва да ползваме външни съвети, външни, външни консултации. ние сме се възползвали от тази възможност за целите на това, за това предложение. За първи път всъщност в комисията сме а, е, поканили консултанта а, е, да ни запознае с заключенията си. Докладчиците в сянка, които предлагат измененията, ще а, е, му задават въпроси. За това е, което ще направим. Ще ви дам думата да представите оценката си е, и след това ще ви зададем въпроси. Приветствам и представителите на комисията по този въпрос. След това ще дам думата на господин Ван Декамп за встъпителни думи. И после господин Мориц мисля, че господин Морец Гудел от е, консултантската агенция London Economics ще е, ни запознае с заключенията си. Благодаря, господин председателю. Мисля, че е, най-разумно би било да почнем с London Economics Знам, че колегите са се запознали много обстойно с доклада ми през уикенда, но би било по-логично първо да чуем презентацията и след това коментарите. Добре, нека така да правим. Сега въпрос за London Economics. So, uh, Mr. Goodall, I think you're going to lead. So over to you, and we have the... this. Заповядайте. Разполагаме с презентацията. What... Да, на първия екран а, виждате съдържанието на изложението ми. Накратко ще ви запозная с отправната ни точка. След това ще обсъдя отделните области на оценката на въздействието. Както знаете, това е оценка на въздействието на редица изменения, които се предлагат за регламента на комисията за мотоциклети. Три са по-специално областите. Повишаване на изискването а, за безопасност, спирач, спирачна система ABS, бордова диагностика и а, промяната на а, графика за изпълнение на стандартите за емисии какво направихме ние, като отправна точка сме приели предложението на комисията и на базата на това сме анализирали измененията. На този екран виждаме какво всъщност направихме. Е, взехме оценката на въздействието на комисията като начална точка. Също така сме ползвали и техните източници в тяхната оценка на въздействията. Изследователска лаборатория и университета в Солун. Също проведохме консултации с заинтересованите страни, представители на, на от автомобилната промишленост, която, която се занимава с мотоциклети, Honda, Bosch, Асоциация на мотоциклетистите. И получихме материали от Клипар, но с... не сме влезли в пряк контакт с тях. Тук са предпоставките, опитваме се да ги уеднаквим, за да са последователни резултатите. Това са стандартните предпоставки при такива оценки на въздействието. Така стоят нещата и в оценката на въздействието на Европейската комисия. Нещо, което допускаме е, е, е разделението на нови и съществуващи типове при регистрация. Това е много важно за количествените резултати. Нетните стоености са към 2012. Потребителски цени на мотоциклетите, ето те се основават на 50-те най-продавани модела от миналата година. На следващия екран виждаме, че една от основните разлики от е, подобни упражнения в миналото е системата на регистрация. Отляво графиката виждате прогнозите от 2009 година. В основни линии те съответстват на данните на комисията. Отдясно виждаме е, изчисление за същия модел, същите хора, като се използват актуализирани данни. И така, първото изменение засилване на изискванията за безопасност. Виждаме сегашното положение на нещата при, комисия, при предложението на комисията за тежки мотоциклети, задължителен ABS или CBS и съответните изисквания за леки мотоциклети. Ето това, ако се въведат изискванията една година по-рано, преди 2017 година, после разширяване на изискванията е, за да обхванат и съществуващи мотоциклети и последната част от графиката е, е свързана с изискванията за силия за леки мотоциклети. Основното въздействие сме идентифицирали тук на базата на качественото изследване на комисията. Виждаме от една страна от е, едната страна са разходите, а от другата страна са ползите. Други допускания разделена на 30 към 70 леки и тежки мотоциклети. Цената, която сме приели е 500 евро за ABS, и, а за CBS 250. Това са спорни стойности. Цената, реалната цена може да бъде и едва една пета от това. После ефективността на тези а, спирачни системи. Тук прогнозите се основават на преглед на литературата. Това е много голяма тема за целите на яснотата и простотата. Сме приели тези цифри. Това са брой смъртни случаи на мотоциклет и накрая сме оценили избегнатите а, броя избегнати жертви. Така както те са отразени в оценката на въздействието на комисията. На базата на тези а, предпоставки или допускания сме а, извели количествени резултати за ползите и разходите за, двете, за двете категории А2 и А3 и А1 тежки и леки мотоциклети. Цената на мярката зависи от ефективността на спирачната система, а пък ползите са избегнатите жертви. Това е, се на 747 милиона до 1 милиард. Ползите идват от това, че се избягват 383 а, жертви благодарение на спирачната система. Това пък води до економия от 80 милиона. Категория 1. Там са 600 хиляди до 10 милиона 96% поради а, разширяването на приложното поле до съществуващи мотоциклети. По-леките мотоциклети, които са по-ефтини от потребителска гледна точка, а, са засегнати от повишаване на разходите и на цените поради монтирането на ABS. Там делът от общата цена на мотоциклета е 18%. 158, 155, жертви ще се избегнат поради това при монтиране на спирачната система. Общата нетната, а, нетния разход за тази, на тази мерка е около 4-5 милиарда, а, като може да стигне до 9 милиарда. Бордова диагностична система е следващата мярка. Отправната точка е предложението на комисията. Това е задължителното монтиране на първи етап бордова диагностика, към 2017 година. Вторият етап от 2, към 2021 година. Сега измененията, които се предлагат от вашата парламентарна комисия. Първо, въвеждането на системата една година по-рано за трета категория мотоциклети. И също така разширяване на изискванията, така че да се покрият съществуващи а, мотоциклети. За леки мотоциклети също се въвежда а, изискването, но се отстранява изискването за а, втори етап от въвеждане на бордовата система какво е въздействието, определи сме а, разходите за монтиране на оборудването, това е основният източник на разходи. И ползите от въвеждането на а, мярката. Освен основната полза, има и други по-дребни които трудно подлежат на количествен анализ. Някои допълнителни допускания а, са били необходими, за да изчислим ползите и разходите. ОБД 1, е първият етап е потребителски продукт. Около 11 евро на мотоциклет ще са разходите. Данните са от Министерството на транспорта на Обединеното кралство. Втори етап 46 евро на а, мотоциклет. Като подходът ни е бил сравнително а, консервативен по отношение на разходите, цените на оборудването. Дела на а, виждате и дела а, в а, общата цена на мотоциклета. 130 милиона евро ще струва общо тая мярка и както и преди Основният параметр тук е разширяването на а, приложното поле, за да обхване и съществуващи мотоциклети. Това е така, защото съществуващите мотоциклети са много по-голям, много по-голяма много по-голям обем, много по-голям брой мотоциклети, отколкото ако се е, вземат само новорегистрираните. Тук виждате е, въздействието на цялата мерка. Разгледали сме ползите, намаляване на емисиите. И сме заключили, че въздействието на измененията на ИМКО би било а, минимално. Изобщо не се отразяват на графиката на въздействието. Накрая сме разгледали и графика за стандарта за емисии. Първоначалното предложение на комисията за 2014 година, за нови, за съществуващи 2015, следващия етап 2017-2018. Съответно за нови и за съществуващи. Третата а, стъпка да отпадне предлага вашата парламентарна комисия и по скоро въвеждане на четвърта стъпка 2016-2017, съответно за нови съществуващи. Както и преди, в предишните случаи, случаи сме разгледали а, стойността на мярката. Данните показват, че разходите биха били минимални. но намаляването на емисии би било съществено при четвъртия етап. Но в сравнение с предложението на комисията в общ план няма особена разлика. Имаше един въпрос, свързан с конкурентоспособността на европейските производители на мотоциклети, е, по-строги изисквания, които да доведат до е, новаторство в е, отрасала, дали това ще даде на европейската промишленост конкурентно предимство на световния пазар. Това е нещо, което се оспорва от производителите поради високите тарифи но ние не сме се опитали да а, изразим в количествен план това въздействие. Използвали сме а, ориентировачни а, стоености на разходите за четвъртия етап във връзка с доклада LAT, който се използва и, от, и в оценката на въздействието на комисията. Пак разходите Някои твърдят, че са много по-високи, отколкото това сме е, взели. Ние казахме, ние сме взели стоеност 50 евро, някои твърдят, че може да разходите достигнат до 200 евро. Така че в зависимост от това каква норма се вземе за тази цена, може да се стигне до сериозно покачване на крайната цена на продукта особено при а, леки мотоциклети, които по принцип естествено са по-ефтини от тежки. Взели сме предвид а, а, някои нови данни, каква част от съществуващите мотоциклети вече отговарят на изискванията. Данните са от немския регистр на превозните средства. Установили сме, че около една четвърт от ново регистрираните мотоциклети вече отговарят на новите стандарти. Отчитаме обаче и, че това не включва изискванията за издръжливост. не сме изразявали количествено по какъв начин ще изглежда въздействието след извървени определен брой километри. 25% от мотоциклетите вече отговарят на новите стандарти, както казах, при сравнително ниска норма за разходи, около 50 евро на мотоциклет сме заложили, как казах. Нетното, нетното нетния разход за мярката е 16 милиона евро, но при по-висока норма на мотоциклет естествено ще се качи и а, нетната стоеност. Ето това сме установили в оценката си на въздействието. Благодаря ви. Благодаря. А, добре би било а, е, е, да се следят нещата по е, сладовете, които всеки има пред себе си. Вероятно ще възникнат въпроси. А също така, може би, ще дам думата най-напред на докладчика, защото той най-напред вероятно има какво да каже. Искам да го попитам дали оценката на въздействието му подсказва някакви, че са необходими някакви промени в това, което до сега е решила нашата комисия, а след това ще дам думата на докладчите в сянка, включително и аз ще взема вероятно думата. Благодаря, господин председател. Беше много интересно да изслушаме резултатите, представянето на резултатите от оценката на въздействието. Както вие казахте и в началото, ние гледаме много сериозно нашата отговорност в това отношение. За мен беше е, удоволствие да работя, да първо да настоявам, а това и да работя за осъществяването на тази оценка на въздействието. Тя ни дава така по-ясен поглед върху това, което правим или което искаме да постигнем. Целта на тази директива беше европейското на производството на двуколесни моторни средства, мотоциклети в Европа да бъде по-конкурентоспособно. Е, очевидно, че тези е, е, возила трябва да бъдат незамърсяващи и да отговарят на изискванията на бъдещето. Но трябва да кажа, че оценката на въздействието не ни помага в намиране на решения на тези проблеми. Нашият подход е по-нюансиран доста по-нюансиран, отколкото подхода на онези, които са работили по оценка на въздействието. Първо искам да знам с кого са разговаряли и какво са взели предвид в резултат на тези разговори. Аз не съм много доволни, че са участвали. Е, очевидно от техният отпечатък личи. Но оценката, че е, това ще доведе само до оскъпяване с 500 евро е малко простенческа. Всички разчети са направени възоснова на тези 500 евро. Е, сума, която било ще се увеличи или ще намали през едните години, нещо, което е малко вероятно. От е, методическа гледна точка удивително е, е, че не чухме за някакъв по-широк подход, защото е, методът МПВ не е достатъчен. Примерно АБС, системите за против блокиране на спирачките в мотоциклетите не са взети предвид. Имаме график, който комисията е съставила за съществуващите видове мотоциклети и мопеди, но това като че не е отразено в докладът. Относно броя на катастрофите, завършващи със смъртни случаи, става дума за 383 такива за тежките мотоциклетия, за по-леките, малко по-голям брой жертви. Това са цифри, които трябва да се вземат предвид, когато разглеждаме този въпрос. Въвеждането на д 2 и свързаните, свързаните с това разходи. Е, разбира се, тук тези разходи могат да бъдат малко по-големи, разбираме това, но ако искаме да компенсираме тези разходи, е, трябва да преразгледаме вероятно целият график за ОБ. Е, Д. Радвам се, че онези, които са работили, изследователите, които са работили, са установили, че е добре да се повиши конкурентоспособността на европейската промишленост, особено сега, когато ние залагаме такива амбициозни цели, защото в, знаем, примерно в Китай, Индонезия, проблемите с замърсяването са огромни. И е, трябва да бъдем по-амбициозни, когато планираме евро 3, евро 4 и говорим за това, кои са допустимите емисии. Сега за конкретния въпрос, господин председател. А именно, дали е, това проучване е, ще доведе до промяна на нашето становище? Отговорът ми е не. Резултатите са спорни. Те не ни предлагат е, сериозни заключения или доказателства, трябва да продължим да работим за, заедно с комисията за търсене на решение. През последните месеци имахме редица контакти. Датското председателство е готово да помогне за постигане на компромис и е, смятам, че трябва да продължим нашите неформални контакти, въпреки резултатите от това, тази оценка на въздействието. Благодаря. Уважаеми колеги, преди да се спре на изследването, искам да кажа нещо за първо четене за мандата. Това гласуване, което се проведе, беше странно. От, от името на политическата ни група искам да кажа, че искаме да продължим с същия времеви график в трилога. Очаквам докладчика, господин Ванденкамп, Камп, да вземе да получи бързо мандата за преговорите от страна на нашата комисия. Сега по отношение на изследването на London Economics. <clears throat> Имам въп, някои въпроси към автора на изследването. Най- е, първи въпрос. Кой е, е производителя на антиблокиращите спирачни системи? Дали доставчиците или производителите на мотоциклети? Обикновено това са доставчиците. На второ място. Ако вземем, ако искам да знам цената на спирачната система, тогава към кого се обръщам? Доста, към доставчика, към производителя или към двамата? Защо тогава единствената база данни, които, а, по, които е, която назовавате, е базата данни от Асоциацията на производителите. Ние не намерихме, не намерихме други данни. Говорите на страница 10, че сте питали доставчиците, но ние не видяхме такива данни. Според Клепа, Асоциацията на доставчиците от тази асоциация никой не е получил обращение от вас не сте говорили с никого от тях. Как си обяснявате това? Аз си задавам в такъв случай въпроса. Как могат да се оценят разходите, без да се запитат хората, които произвеждат съответните системи? Вие е, е, назовавате цена от 500 евро като реалистична стойност за спиражните системи АБС. Познавате ли актуалната цена на АБС на Ямаха на BX J6 Тоест, <clears throat> цената, която плащат, плащат производителите. Цената е по-ниска от 500 евро. Една цената, която плаща която плаща производителя на доставчика е около 120 евро. Още нещо. Вашата изходна позиция е, че когато АБС бъде въведена през 2017 година, цената за една спирачна система АБС ще се покачи. Това според мен е това нещо се случва за първи път в историята на автомобилната индустрия. Господин Хабър, вие идвате от автомобилния бранш и сигурно ще се съгласите с мен, че тази теза до момента противоречи на всякакъв опит е, от е, сектора. Защо нещо ще се оскъпява от, е, за производителя, когато става задължително? И защо тогава всяка година ще се оскъпява тази система? На тези въпроси очаквам отговор. Освен това, аз лично смятам, че има доста въпроси в противоречиви въпроси във вашето изследване. Странно е, например, как вие ни представихте данните и как ги тълкувате. Данните от АЦЕМ ги имахме още преди една година. Също така и изследването на ТЛР и на комисията. уважаеми дами и господа, и ние, депутатите, можем да четем и да правим на базата на това, което сме прочели нашите заключения. Господин Мандълсън. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с а, изказалите се преди мен. Но мисля, че докладът е положителен и подходът му е правилен. А, показва, че и нашия подход е бил правилен. Ние сме най-богатият континент в света в економическо отношение, така че можем да си позволим да изискваме по-безопасни мотори. Това се отнася, разбира се, и до плавателните съдове. Трябва да бъдем начало в това отношение и да даваме пример на останалите. Трябва нашите норми да бъдат приемани в други части на света. Защото производителите извън Европа, ако не могат да изнасят за Европа, ще трябва да възприемат нашите норми, за да могат техните продукти да бъдат внасяни в Европа. Тоест, в началото може да има известни трудности, но в крайна сметка ще се открият нови работни места. Тоест, мисля, че сме на прав път. И още нещо – Става дума, че ще трябва около 380 милиона евро, но пък ще бъдат спасени около 380 човешки живота. Какво пък струва един човешки живот? Той не може да се изчисли и затова мисля, че трябва да продължим по този път. И това, което правим е правилно. Подкрепям доклада на прав път сме, както вече неколкократно посочих. Докладчика спомена изменението, което цели е, да бъде подобрено осветлението. То не беше прието от тази комисия, но аз разговарях с експерти и те казаха, че то във всички случаи ще се осъществи, тъй като е, е включено в осмо приложение. И аз съм доволен, че това е така. Изискванията за по-добри светлини на преводните средства ще бъде изпълнено. Госпожа Руле. Госпожа Руле, <clears throat> искам да продължа мисълта на господин Рандес. Аз обаче не съм до, доволна от анализа. Мисля, че може. мисля, че този, този анализ ни връща назад. Въпросът ми е кой дава, кой поръчва тези анализи. Те струват много пари на парламента. Още от самото начало трябва да се каже, има конфликт на интереси между доставчика и производителя. И този конфликт на интереси се трябва да се третира чрез а, анализа, чрез изследването и трябва в това изследване да се дадат данните от двата сектори. Това не е направено. На второ място, въпроса за а, разходите и цените и в този смисъл въпроса за печалбите. Имахме същото състояние на нещата с катализаторите и с други някои инструменти, които в началото бяха определени като прекалено скъпи и после, когато станаха задължителни, цената им падна. Аз бих искал именно това да се интел... Е, е, анализира, т.е. до каква степен е, продуктите спадат в цената си, когато станат задължителни. За съжаление, това не е сторено. И на трето място, нещо също, което липсва, това са разходите за емисии и разходите за смъртните случаи и за катастрофите. Тези разходи също трябва да се предвидят в доклада, защото те те струват много средства на обществото и в тази светлина да се даде въве... последствието за въвеждане на системите АБС и ОБП. Един коментар от моя страна, казва председателят. Що се отнася за спиражните системи за малки мотоциклети. Те ще са много по-прости и по-ефтини от АБС системите. Нямаме специална таблица. И това подкрепя моето становище, че е, диференцираната ефективност на малките мотоциклети в сравнение с, е, техните, раз, е, с разходите, които представяте вие, са доста високи, но за това ще се спра малко по-късно. Обаче по принцип подкрепям а, коментарите на колегите. Госпожо Ройтер, а, вие сега имате думата. А сега ние говорим за измененията и връзката, на, връзката им с предложението на комисията. След това искам да дам думата на комисията. Госпожо Гепард, вие също искате да кажете нещо, така ли? Благодаря. Аз ще бъда кратка, защото госпожа Риле всъщност каза всичко, което исках да кажа. Загрижена съм за факта, защото нямаме оценка на въздействието за, върху здраво, здравето на хората и броя на катастрофите и смъртните случаи. Не зная доколко този подход е удачен. Държавите членки би трябвало да могат да имат възможност за различно вземане на решение. Тези, тези е, превозни средства трябва да могат да се поправят, да се ремонтират в различни държавни ви членки. И освен това, доколко се е, Доколко смя... до каква степен смятате, че двигатели могат да се монтират на, на, на велосипеди, това би било опасно за здравето на хората? регламента за <clears throat> е, такова монтиране не е, в, е, не е засегнато от тази директива, така че това е отделен въпрос. Госпожо Гепарк, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда много кратка. Е, проследих с голям интерес до, до сегашната дискусия. Аз трябва да призная, че не съм се занимавала до сега с темата и не съм чела това изследване, този анализ. Но разбирам от докладчика и от почти всички докладчици в Сянка, разбирам, че изразена е критика по отношение на качеството на тази оценка на въздействието. И мисля, че това е сериозна критика, която, към която трябва да се отнесем сериозно. Е, това са пари на данъкоплатците. Ние трябва да се отчитаме пред гражданите, пред нашите данъкоплатци, как разполагаме с парите им. Затова смятам, че днес, когато провеждаме след обед е, заседанието на координаторите, трябва да помислим и да говорим за обществените поръчки, по които се възлагат анализите и оценките на въздействията, защото не за първи път чуваме критика, подобна критика. Трябва сериозно да се отнесем към този въпрос и аз не съм готова парламента да разполага погрешно с парите на тънкоплатците. Okay, well, I'm sure that, um... Сигурен съм, а, че ще обсъдим този въпрос и днес след обид. Господин Жан. Благодаря, господин председател. Две забележки. Първата по процедурата и втората по същество за доклада. По процедурата ще кажа следното. Комисията високо цени фактът, че парламентът а, постига до компромисни изменения, че оценява в подробности ползата от тези изменения, а, средствата, които те ще струват, а, и а, комисията също има своята оценка на въздействието. Ние сме а, изцяло подкрепяме е, тази инициатива и смятаме, че това е плюс за нашата работа, ще подобрим качеството и ефективността на общото законодателство. Сега за самия доклад. За нас това е доклад, който съдържа елементи, които са по същество информативни, но е трудно да се каже, че доклада съдържа всички елементи, които биха ни позволили да оценим разходите и ползата от онова, което се прави. Нещо, което вече беше посочено тук. Но, т.е. тук са на лице някои елементи, но в никакъв случай не може да смятаме, че разполагаме с всички необходими данни, за да направим цялостна оценка на, за това, което е, се предлага от комисията. Необходими са други елементи, например цената, други промени, които се отнасят до разходите, защото ОБД не, не се отнася само до околната среда, но също така и до ефективността на компенсациите и на, а, за, за, поправ, за ремонт и за възможността независими ремонтни а, предприятия да извършат необходимата работа. Затова ние смятаме, че докладът е интересен, дава ни определени елементи, но тези елементи не са достатъчни за цялостна оценка. Но предложенията, които са прави парламента. Благодаря, господин председател. Нямаме особено много време, но мисля, че трябва да дам думата на London Economics да отговори на някои от повдигнатите въпроси. Бихте ли искали да отговорите на някои от повдигнатите въпроси? След това ще дам думата на господин Ван Декам да заключи. Да, благодаря. Първо, по отношение на обхвата на оценката на въздействието. Наистина този обхват беше доста тесен тъй като и поради това някои въпроси, примерно въздействието на въвеждането на а, нови а, механични а, устройства или как ще се променя цената с времето, как може да се намалят разходите, въздействието на системите АБС, антиблокиращи системи а, за пирачките. Всичко това не беше обект на оценката на въздействието. И то преди всичко поради малкото време, с което разполагахме. По конкретният въпрос, цената на системите АБС, че тя се оценява на 500 евро. Разбира се, не сме разговаряли с производителите, но знаем каква е тяхната оценка за въвеждането на тези системи. Смятам, че 500 евро е една от така по-значителните суми, които се предлагат в това отношение. Разбира се, ще има разлика в цената за различните модели на превозни средства. Това отговаря на насоката в доклада. Примерно, разходите за ОБД или разходите за въвеждане на норми за емисиите, е, там оценките са по-низки. И тези оценки бяха критикувани от производителите. Трябва да кажа, че тези 500 евро са в общо взето обхвата, който беше е, включен в доклада на председателя. Е, значи имаше различни мнения от 520 до 800 и, и, и отгоре евро. Е, разбира се, тук трябва да се има предвид и технологическите подобрения, които предстоят, но не сме имали време да разгледаме тези въпроси. допускаме, е, че инфлацията ще бъде средно 2% годишно и съответно такова ще бъде увеличаването на е, прогнозната цена. Мисля, че това е всичко, което имам да кажа за сега. Добре, господин Ван де Камп, е, давам ви възможност да приключите този дебат и да кажете как мислите да продължим нататък. Благодаря ви. Едно от заключенията ми, едно заключение, което мога сега да а, направя, е, че повечето членове на парламентарната комисия са а, подкрепа са убедени, че измененията, които предлагаме, са правилни по отношение на въпроса за ABS система на леки мотоциклети и моторизирани велосипеди. Мисля, че трябва да променим подхода си в политиката. Утре ще поискам глас, гласуване да получа разширение на а, правомощията по преговаряне, по преговорите с комисията за достигане до компромиси. Мисля, че в рамките на датското председателство трябва да се опитаме да достигнем до окончателно съгласие. Това предлагам аз да правим от тук нататък, да ми дадете мандат, заедно с докладчиците е, в Сянка да се опитаме да доведем до успешен край тази инициатива. И с... Ще следя внимателно а, хода а, на досието в съвета и в комисията. Съгласни, съгласни ли сте докладчетите в сянка утре да се гласува по това? Да. Ако никой друг не възразява, госпожа Рулер я няма, но предлагам да гласуваме за, по този въпрос в началото на гласуването утре. Така че повече от половината членове да са там. Защото помните какво стана предния път. Ще изпратим бележка, е, в която ще е, напишем, че първото гласуване ще бъде по тази въпрос. Ще се отнася до е, процедурата от тук нататък. Една от целите на оценката на въздействието е вие като преговарящата името на комисията да можете да защитите измененията, които предлагаме. В този случай а, е, сме получили много допълнителна информация от а, е, това проучване, а, е, което може да се използва при преговорите. Въпроса за това как е проведено проучването. Сигурен съм, че това ще го обсъдите помежду си докладчиците в сянка и тук ще го разискваме допълнително. Това е една практика, която ще продължаваме да ползваме и в бъдеще. Мисля, че по такъв начин а, се отразява и гледната точка на а, всички заинтересовани страни. Благодаря на London Economics за това, че ни запозна с резултатите от проучването. Благодаря и на а, представителите на комисията. Нека сега преминем към. Uh, to a second едно друго проучване, възложено от парламентарната комисия. Става въпрос за прилагането на модернизирания митнически кодекс. На 20 февруари прие комисията актуализиран вариант. Те по-късно ще ни запознаят, по-нататък ще ни запознаят с измененията си. След това в 11.30 ще дойде господин Шемета. Така че може да се наложи да спрем работа по тази точка, преди да е приключило разискването. PricewaterhouseCoopers Купърс в Белгия и, и Холандия са изпълнители на а, тази поръчка за а, проучване. А, експертите са тук. Докладчика е госпожа Легрик. Тя ще се присъедини към нас в момента в Комисията по външни работи. Комисията също е представена, да. Така че е, приветстваме екипа по митническите въпроси от комисията. Ако а, е, те искат да вземат думата, а, е, могат да заповядат също. Първо давам думата на госпожа Лежер. Благодаря. Добър ден, дами и господа. За нас е чест да ви запознаем с проучването, което направихме за вашата парламентарна комисия. Минавам направо на третия е, екран, понеже вие ни представихте екипа по проучването. Първо ще ви запознаем с а, е, значението на а, е, Митническия кодекс, после методиката на изследване, някои препоръки и минимални изисквания, както и контролен списък Действие за бъдещата ви работа по този въпрос. И така, първо значението на митниците. Проучването засяга модернизацията на митническия кодекс, но защо това е така важно? 27 митнически органа има, които следят международната търговия, а е, единия пазар е най-важният търговски блок в света. 13 000 милиарда евро през 2009 година оборотът. Митническите а, органи събират традиционните собствени ресурси на, на Европейския съюз, което е 15% от общия бюджет на Европейския съюз. За 2012 година това е 19 милиарда евро. Митническите органи също проверяват и валидират около 200 милиона митнически декларации годишно. Митническите органи също така са в постоянен процес на модернизация. Много важна част от модернизацията е електронното митническо обслушване и упростяването на митническите процедури. Както виждате, в а, а, предложението на Комисията за програма Фискус, а, а, голяма част от програмата е посветена именно на митниците. И накрая един въпрос, към който ще се върнем по-нататък. Днес митническите органи действат чрез 27 национални информационни системи. Всеки оператор а, има нужда от интерфейс а, с националната информационна система на съответна държава членка. Тоест, ако се работи в, с повече от една информационна система, трябва повече от един интерфейс. Та, ще дам думата на колегата. А това беше в общи линии с какво се занимаваме, но колегата ще ви представи останалата част. Благодаря и на. На 20 юни 2011 година почнахме а, да проучваме а, прилагането на модернизирания кодекс. Миналата седмица приключихме на същата дата комисията прие актуализирания кодекс. Като си има предвид това, че до 24 юни 2013 година ще се прилага новия кодекс, се наложи първо да преценим дали е постижимо това до тая дата, второ да определим сред заинтересованите страни евентуалните проблеми от всякакъв характер, които биха могли да опоручат на временното прилагане. И трето, да а, създадем контролен ликс, е, лист и технически насоки за Европейския парламент за по-нататъчни дейности по Митническия кодекс. Методиката се основава на 4 фази, 4 етапа. Първо документално проучване и събиране на данни чрез консултации с заинтересованите страни. Това са е, комисията, Сметната палата, 8 национални митнически органи, 5 европейски и 16 национални бизнес организации и редица малки и средни предприятия. Оценихме предизвикателствата и условията за прилагане на модернизирания митнически кодекс. От тази оценка извлякохме няколко препоръки, след които е и задължението да се приобщи Европейския парламент в процеса на прилагане. Първият етап включваше е, разработване на оценка, на рамка за оценка и е, въпросници, чрез които да се е, постига тя. Вторият етап е, са констатациите от събраните данни. Сега ще ви запозная с тези констатации. Първата от тях е, че е, според е, бизнеса е от огромно значение модернизацията на митническата администрация. Нещо повече, централизираната митническа обработка е, трябва да се проучи допълнително като е, възможност. Този пример ясно показва, че електронното правителство и управление трябва да се координира. Едно поетапно прилагане а, е, се среща с а, е, съпротива, както виждате, поради опасенията, че ще трябва паралелно да се управляват няколко системи и процедури. Много от основните констатации са влезли в препоръките, както виждате на този екран. това е изискването, нуждата от ясна информационна стратегия и интеграция на отделните информационни системи един централизиран информационен подход и ползване на технологии като компютърен, компютърен облак също трябва да се вземат предвид и да се оценят. От консултациите с държавите членки стана ясно, че някои държави членки са готови да заменят националната си система с централна такава, докато други предпочитат да запазят националните си системи централното развитие и националното интегриране. Системи, интегрирането на националните системи също е вариант. Само две държави членки бяха против. 95% от представителите на търговията предпочитат централизирания информационен подход. Оперативното прилагане на модернизирания кодекс се състои най-вече от обучение и навременно подаване на информация. Повечето от представителите на бизнеса смятат, че не са достатъчно добре информирани. В третия етап оценихме констатациите в а, проучването. Ще се запознаете с допълнителни, допълнителни подробности. Четвъртият етап бе разписването на а, препоръките. Общата ни препоръка се вижда в а, тази графика. Това са четири процеса, които трябва да се включат в един интегриран, модернизиран кодекс. Правните аспекти са в оранжево. Става въпрос за актуализираното предложение за кодекс, одобряването му, акт за изпълнение и синхронизиране, хармонизиране на националното законодателство. С жълто са отразени процесите на техническо изпълнение, които почват с важни решения, свързани с информационната стратегия. Та, от това виждаме и как ще процедираме в следващата, следващите 10 години, в зависимост от това дали системата е централизирана или децентрализирана. След като се вземе това решение, може да се напише подробен план за действие, който да се отрази и в националните да е в модернизация на националните информационни системи. За да се осигури еднообразно прилагане на митническото законодателство, трябва да се напишат насоки както за митническите органи, така и за бизнеса. Трябва да се проведат и обучения. С лилава от отразено задължителното докладване на комисията пред парламента. Е, така се гарантира строго прилагане на интегрирания модернизиран митнически кодекс и плана за действие по него. Възоснова на информация от заинтересованите страни, заключихме, че е, прилагането, изпълнението ще отнеме в най-добрия случай 5 години, но може да достигне до 21 години в най-лошия случай. Колегата Турут ще ви, ще ви запознае с двата последни екрана. Благодаря. Това, което чухте до сега, ни стигаме до минималните изисквания за успешно прилагане. Тук има 10 точки на този слайд. Първо, модернизираната директива трябва да включва оценката на въздействието и необходим е също план за нейното прилагане. В момента, така както е, се предлага текста, не съдържа под, нещо подобно. Тук виждате фазата след прилагане Сметната палата трябва да докладва за ефективността на прилагането на митническият кодекс и второ трябва да се докладва на Европейският парламент как върви прилагането. По-нататък ако се съставят изискванията на две части. Първо, изискванията към информационната технология. Виждаме, тук има 8 конкретни препоръки. Първо, по отношение на ИТ стратегията, необходимостта от оценки на приложимостта на централизирани и децентрализирани ИТ системи. Необходимо е също така и план за прилагане на комуникационните информационни технологии, който трябва да бъде част от многогодишният план. Трябва да има анализ на економическата ефективност, особено когато става дума за събиране на акцизи, например. и други непреки данъци. И накрая, необходимо е необходим е анализ на финансовите средства, необходими за изпълнение на целия план. Накрая, трябва да се каже, че успешното прилагане на модернизираният митнически кодекс ще има голяма, от него ще има голяма полза за страните членки, и за техните граждани, то ще изисква и тяхното участие. На практика ще е необходимо участието на всички заинтересовани страни, за да може всичко това да бъде приложено на практика успешно. И накрая, всичко това може да се изпълни само ако съществува управление на проекта от А до Z, ако мога така да се изразя. И с това ние приключваме а, нашето представене а, на прилагането на модернизирания митнически кодекс. Готови сме да отговорим на въпроси. Благодаря, казва председателя. Вие ни дадахте едно много интересно обобщение, което повдига редица въпроси. Не знам доколко времето ще ни стигне днес да ги изчерпим. Но ако господин Залуцки иска да каже нещо по този въпрос, ще му дам думата. Тоест от името на, на генерална дирекция Таксот. Не знам дали някой от моите колеги иска да започне с задаването на въпроси, но ако не, аз ще го направя. Исках да попитам редица, относно редица твърде важни според мен въпроси. Първо, големите разлики между най-оптимистичния и най-песимистичният сценарий, между 5 и 25 години – това ме е, така стряска, защото защо е такава голяма разликата. И когато говорим за информационните технологии, 21 години за разработването на една ИТ системи, това значи, това ще обхване най-малко 10 поколения информационни технологии. Мисля, че това не е реалистично. Защото нашата технологична стратегия ще бъде прекалено устаряла до тогава. Бихте ли ни казали какви са причините? Защо предлагате такива огромни разлики между най-добрия и най-лошият възможен сценарий? Нека започнем от там, пък има и други въпроси, които ми се иска да бъдат зададени. Сега, по отношение на графика. Той беше определен с участието на заинтересованите страни. Тук става дума за три неща. Правно прилагане, техническо прилагане и оперативно прилагане. И те трябва да следват в определен, да бъдат в определена последователност. Трябва да подчертая, а, че заинтересованите страни казаха колко време смятат, че ще е необходимо? Става дума за бизнеса, за националните власти, за да се финализира първият етап. Ще са необходими от 6 месеца до 5 години. И като добавим след това другите елементи, техническото прилагане на информационните технологии, които сравнихме с вече съществуващи целези показатели или талони, общото време стига до 18 години. Става дума за цялостното пълно прилагане на модернизираният кодекс. Разбира се, това изглежда доста дълго време, но въпросът е, материята е много сложна. Всички трансевропейски ИТ системи в момента а, изпълняват само една конкретна митническа операция – а ние трябва да постигнем а, с, сработване на всички информационни системи по всички митнически операции. Това значи, че трябва да се разработи нов софтуер. Председателят. А, ако може да попитам нещо допълнително, уточняващ въпрос. Говорите за а, новите технологии за така нареченият cloud computing. Нещо, което може да има голямо значение при създаването на подобни общи обединени системи. Ние сме възложили изследване за политическите последици от въвеждането на cloud computing, но вие не отговорихте на въпроса ми относно еволюцията на развитието на технологиите, информационните технологии. Мислите ли, че информационните технологии ще се развиват в тази посока или в много бързо а, някои неща ще остареят? Тоест, плановете, които сега правим, гарантират ли ни прилагането в бъдеще или сме, намираме в един преходен период? Отговор. Всичко ще зависи от изборът на ИТ стратегия, но този въпрос бих отправил към нашият експерт по технологиите. Защо предлагаме анализирането на технологии такива като Cloud Computing? Това е защото имаме различни слоеве технологически и приложен. Когато става дума за приложният слой, той може да бъде стабилен още и след 3 години, докато технологическият елемент ще се развива. И той с тези нови технологии ще можем да а, а, прилагаме други приложения. Кой а, още би иска да попита? нещо по този въпрос. А, вие а, не бяхте тук, кога ставаше дума, че всичко това може да отнеме на, до 25 години, нещо, което не е, ни вдъхновява особено. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че закъснях, но имахме в, е, в економическата комисия е, среща с представители на националните парламенти. Да, разбирам, че в най-песимистичният е, е, сценарий стигаме до 2023 година. И искам да задам този въпрос. Е, не виждам, не разбирам как може това да се смята за възможно. дали смятате, че този най-песимистичен сценарий може на практика да се осъществи? А, да, госпожа Любрик, виждам, че също има въпрос. Ако искате, задайте и вие въпроса, за да получим след това отговорите. Искам да кажа и добре. Господин Валтасари, който е докладчик до програмата Фискус. Господин Балтасари. Thank you. Signor Presidente. La domanda che volevo porre era questa. Благодаря. Един въпрос имам. Независимо от техническите трудности, които вече бяха засегнати, и тези дълги дълго време за приложението. Интересуват ме, освен това, разходите, които ще легнат върху предприятията и потребителите. Ако трябва да смятаме една такава, един такъв дълъг период от време за приложението, нещата много се осложняват. Може би могат да се съкратят сроковете. Трябва да видим какви възможности имат, има да се борави с тази нова система и то тя да се въведе по-рано. Искате ли да отговорите? Мисля, че е, въпросът за технологията и времевия график е много, буди най-голяма загриженост сред колегите. Може би може да допълните предишния си отговор. Да, Разбира се, ние дадохме пример е, като този общ план за приложение. Е, започнахме с най-добрия сценарий 5 години и казахме, че той може да продължи обаче до 20 на години. Но и смятаме, че отлагането, е едно възможно отлагане, е, ще стигне до 2020 година. Това е, това е нещо, което може да се постигне. <clears throat> Това показват другите трансевропейски компютърни системи. Е, с тях имаме доста опит. Виждаме, че може да се придвижим по-бързо във времето, но всичко зависи от е, компютърната стратегия, която ще се приложи. Ако се работи с такива концепции като клауд, computing и, интер, и интер, интерфейсната стратегия, това ще съкрати времето. Сега, по отношение на разходите за економическите субекти и търговците, всъщност тези разходи не са изчислени още. Ето защо предложихме да направим едно, един анализ на разходите и ползите, преди е, започване на плана на, за, по приложение. Защото въпросите, които бяха поставени от заинтересованите страни, засягаха въпроси за стандартизацията, за централизацията, релевантни въпроси. <clears throat> Има е, е, цифри като 50 хиляди до 2 милиона евро, които могат да представляват разходите за едно предприятие, но никой не е изчислил разходите специално. И още нещо искам да добавя. Всичко зависи от е, компютърната стратегия, дали тя ще е добре развита. И, но това са нашите коментари до момента върху текста. Въпреки това, е, трябва ни един напълно интегриран план за приложение, в който е залегнала и ясната компютърна си, е, система и стратегия. Тогава може времевия график да се съкрати. Нашата изходна точка е, че до 2020 година системата може да функционира. Това е възможно. А също така и комисията е заложила тази дата като дата на приложение. Е, ще мине известно време преди нещата да се стиковат, но бихме могли да кажем, че 2033 година ще е годината, когато нещата напълно ще са олегнали. Защо е, се назовава годината 2033 година. Ние черпим опит от съществуващите системи, където видяхме, че 6 до 7 години бяха необходими за дигитализирането на процеса. Най-накрая е, видяхте 10 точки в нашата презентация. Последната точка беше именно оценката на че оценката на централизираната система може да струва известно време. Говорихме за клауд компютинга, може да има и други технологии, които могат да се приложат, но за да се проучат те, е, ще трябва естествено допълнително време. Ако не го направим, това означава, че, разход, че, че нещата ще се позабавят и ще се позабавят за потребителите и за търговците. Препоръчваме годишно докладване, защото целият проект трябва да се управлява и непрекъснатото докладване в, послед... в последствие трябва също да е на лице. А сега господин Шваб и господин Шмидт имат думата. Господин председател, аз съм доста изненадан, защото не е за първи път, когато говорим по тези въпроси. Аз лично не съм в състояние да преценя дали клауд компютинг или решение за серверите, е, едно решение, за, което предлага сервери, ще е по-подходящо. Мисля, че нещата са малко, че са доста странни. Въпрос към експертите. Кой би носил отговорност за дефицити, за грешки? Грешки ли, грешки ли би било, че ако държавите членки искат да си запазят 27-те оператори и компютърни системи, или пък Европейската комисия е, е виновна за това, че не е дала достатъчни указания на държавите членки? Моля, дайте ни ясен отговор. Благодаря. Аз естествено подкрепям въпроса на, на господин Шваб и моят въпрос е. Мислите ли, че е разумно да заложим годината 2033 година? А националните власти могат да кажат, добре, имаме време до тогава. Но не знае, не съм сигурен. Може би комисията може да отговори на този въпрос, доколко това е разумно. Може би това ни дава време за е, допълнителни маневри. Альтернативата е все пак това да не се случи. А в последствие искам да дам думата на господин Селински, но сега експертите имат думата за отговор. Сигурна съм, че мога да хвърля известна светлина. Въпросът, който ние си поставихме, беше да кажем колко време ще ни трябва да разработим най-добрия и най-лошия сценарий. И тъй като а, трябваше да заложим най-лошия случай, е, ние се опитахме да кажем защо най-лошия сценарий може да се случи, ако не всички компоненти са завършени на време. Но, естествено, също казваме, че предимствата за една бърза процедура ще са големи за всички заинтересовани лица и ще намалят разходите. Още нещо. Препоръките, които се дават в доклада, са, че ние смятаме, че 2020 година са една разум, един разумен срок. Не би трябвало да изхождаме от 2033 година. Всъщност, нашето мнение е, че 2020 година е, е датата, на която системата и кодекса ще са абсолютно интегрирани и ще имаме една добре развита компютърна система, която ще функционира. Мисля, че е добре развитата и проектирана с компютърна система е изключително важна в този смисъл. А господин Шваб се зададе въпроса за съпротивата на държавите членки срещу една централизирана система. Доколко това е критичен факт, в който ще удължи срока за приложение на модернизирания митнически кодекс. Мисля, че нещата са доста смесени, защото начина по който митническите власти работят в момента, те всъщност отговарят или държавите членки по-скоро отговарят за компютърните системи и за събиране на данните на, на митата. Всеки път, когато трябва да променим нещо в системата, изисква адаптация и хармонизация в 27-те държави членки. Процесът е много дъл, дълъг. Много често нещата протичат паралелно с нормалните процедури. Тоест, процедури на хартия и електронни процедури тъкат паралелно. Така че проблемът, който се поставя е, че никой не би могъл да прецени без допълнителен анализ е, колко време ще трае приложението на различните компютърни системи. Въвеждането на различните компютърни системи няма проучване до момента, няма анализ, няма решение за компютърната стратегия. Ето защо от правна гледна точка приложението, въвеждането може да стане, но ще, се, ще ни липсват подкрепящите системи. Всички ние бяхме много амбициозни да заложим дата, е, годината 2013, но ясно е, че ще ни трябва много повече време. Както казваме и в доклада. И още нещо, може би, отговаряйки на вашия въпрос. Както каза и колегата Дирка, много фактори влияят тук. Държавите членки искат да си запасят своите собствени системи, които сами са развили. Те не искат да ги губят, поне за момента. Това е ясно. От друга страна, Ясен е резултата на доклада, че много държави членки се борят с а, това че няма достатъчно оказания от комисията. Така че това е един проект за по-нататъчно процедиране. Но докато няма ясен избор, докато няма ясна стратегия, нещата ще са доста трудни. Е, компютърната система е ключовият фактор тук, нейният избор. Председателят, сега може би е точното време да дам думата на господин Селински. Мисля, че той ще, даде и, ще зададе и, и въпроси към нашите консултанти. Благодаря, господин председател. Първо искам да кажа, че приветстваме това проучване, е качествено изследване. Естествено, нашата оценка е предварителна, понеже само с няколко дни сме разполагали. Това, което мога да кажа днес, ще бъде предварителната ни първоначална реакция, която се основава на резюмета и глави 4 и 5, т.е. оценка и а, препоръки и минимални изисквания. Първо бих искал да кажа, че според нас изследването е качествено, много усилия са вложени в него и фактът, че има допитване до 8 държави членки, обаче не дава възможност за постигането на пълна картина. Продължаваме да водим а, разговори с всички държави членки, така че а, да постигнем една по-пълна оценка. Тя може да се окаже различна както се вижда от е, слайда, на който е, бяха посочени броя държави членки, които предпочитат централизирано или нецентрализирано решение. Второ, началната дата бе 15 септември 2011 година, т.е. доста неща са се променили. Всъщност много се каза за информационната стратегия. Естествено, това е задача на комисията, но ние не можем сами да създадем и да изпълним тази структура. Създали сме специални структури, управителна група на ниво генерален директор, европейските митници, Утре ще проведем едно заседание на тази група. Проблема не е в визията. Проблема е в това, че трябва да а, постигнем съгласие на всички държави членки по стратегията. След това трябва да вземем предвид интересите на а, другите заинтересовани страни, най-вече бизнеса. Бизнесът също е разделен. После идва въпроса за различните държави членки и размера на отделните държави членки. Опитваме се да намерим някакво решение по средата на възможностите. Обсъждаме това с държавите членки. Тоест, е, е, опитваме се да е, намерим такова решение, което да не налага едно положение всички държави членки, защото за различните държави членки са най-подходящи различни решения. Това, което предлагаме е подходящо за малките държави членки, защото по такъв начин разходите ще са сходни при големите и при малките държави членки. След това трябва да разработим концепцията за намаляване на дублирането, т.е. да се ползват системи, които да се да се експлуатират в повече от една държава членка, поне 7. После въпроса за централизираната и нецентрализирана система. Това е свързано и с сигурността, стабилността на системата и с отговорността на различните заинтересовани страни и държави членки. Искам да ви, да ви уверя, че стратегията за информационните технологии е нещо, на което обръщаме особено внимание. Началната дата по а, основния беше 15 септември 2011 година. В момента разписваме окончателния вариант на общия план. Третия вариант всъщност е това. След това ще да разработваме многогодишния стратегически план, който ще бъде представен до няколко седмици. След това, естествено, ще интегрираме в е, този многогодишен план планирането на целия процес на изпълнение, не само по отношение на митническия кодекс на Съюза, но а, за всички митнически системи, защото не всичко, което се върши от митниците, се основава на а, митническия кодекс на Съюза. Има доста други законодателни актове, които трябва да а, са отразени в информационните системи. Казах в началото, че приветстваме а, проучването, но при все това имаме редица въпроси. Или по-скоро имаме нужда от някои пояснения. Не мога да кажа, че нещо ни очудва, въпреки че това е така. Например, в системите имаме ECS и ICS, така че нещата са малко по-сложни. После бих искал да повторя нещо, което вече бе казано в предложението на комисията датата, която се е, предлага е 2020 година. Благодаря, председателя. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни. Госпожа Легрип е докладчик. Тя дали иска да вземе думата? Все още не е започнал официално процеса, но все пак Искам да приветствам и а, още един колега, който а, проявява сериозен интерес към това досие. Госпожо Лагрип, заповядайте. Съвсем набързо, господин председател, най-напред искам да се извиня, че не можах на време да дойда. Не можах да присъствам на представянето на това проучване, защото трябваше да гласувам в друга комисия. Но а, много внимателно ще се запозная с резултатите от това проучване на модернизирания медицински кодекс. Очевидно е, че са необходими и сериозни корекции, които да бъдат направени в бъдещето. Благодаря на Европейската комисия за предложението за модернизиране на митническия кодекс, което бе е, оповестено миналата година. Това е в резултат на продължителна, интензивна работа на Генералната дирекция, с страните членки, с експерти и а, трябва внимателно да се проучи резултата от тази работа. Те, това са над 50 страници. Колкото до препоръките и опасенията относно модернизирането на митническия кодекс, изразени от депутатите тук, могат да се споменат няколко неща. Очевидно, прилагането на митническия кодекс и представянето на изследването, което ние направихме, е един важен въпрос. Много важни са сроковете. Имаме оптимистичния и песимистичният вариант за въвеждането на нови информационни системи. А също така необходимо е да се види как ще се съгласува новия митнически кодекс с изискванията на Лисабонския договор. Това са също въпроси, по които трябва да се помисли. Става дума за изпълнителните актове, за делегираните актове, как те ще се впишат в рамките на това, което в момента дискутираме в бъдещите седмици и месеци ще трябва сериозно да помислим по всички тези въпроси. Благодаря. Искам да благодаря на представителя на PricewaterhouseCoopers за много ясното представяне на тяхното изследване. Смятам, че резултатът от вашата работа ще бъде много полезна за докладчика и за докладчиците в сянка. Защото става дума за един сложен, труден въпрос, а, а нашата комисия те първа се заема с а, работата по него и а, сега а, сме изправени пред първите елементи на този а, процес. Благодаря на господин Залески и на неговия екип. Благодаря на комисията за деленото участие. Пред нас е документ, който трябва да се разглежда заедно с предложенията на комисията, на, прияти на 11 февруари и а, сега от тук нататък а, нашия докладчик а, ще се заеме с работата а, и а, очакваме нейните резултати. А, за онези, които следят а, нашите а, дебати тук, а, извън тази зала, предполагам, че множина се интересуват от въпросите за митническия кодекс, ще имаме документ, който ще отрази много от това, което обсъждахме тук той ще може да бъде качен на нашия вебсайт. С радост ще очакваме комисията да ни изпрати своето мнение по въпроса. С това приключваме тази точка от дневния ред. Абсолютно в график сме и можем да кажем добре дошъл на комисарят Шемета. И започваме поредица от срещи с комисари, които следят работата на нашата комисия в рамките на така наречения структуриран диалог относно работната програма на комисията за 2011-2012. По-нататък ще говорим и за програмата на комисията за 2013 и нататък. Защото нашата комисия би искала да възприеме един много по-стратегически подход. Защото а, работата, за която става дума, а, е в ход от юни миналата година. А, тоест, ние така малко изпреварваме работата по вашата работна програма, но благодарим, а, господин комисар, за това, че сте тук да ни представите а, а, е, на този въпрос и с голяма радост ви давам думата. Благодаря, господин председател, почитаеми дами и господа е, депутати. От как последен път бях при вас, е, се случиха много неща. Митническите въпроси са нещо, което вие добре познавате и аз съм дълбоко впечатлен от високото качество на вашите дебати. Разбирам, че току-що обсъждате, обсъдихте прилагането на модернизираният митнически кодекс, който ще даде храна за по-нататъчен размисъл по този въпрос. Днес целта ми е двояка. Първо да обсъдим неодавнашните инициативи и второ работната програма на комисията за 2011-2012. Тъй като времето е кратко, разбирам, че едно кратко обобщение на нашите бъдещи инициативи ви е раздадено в писмен вид. И за това да започна с това, което е обект на нашото, нашата съвместна работа като съзаконодателни. Първо става дума за предложението на модернизираният митнически кодекс, който ще се нарича сега митнически кодекс на Съюза. Няма да се спирам в подробности на предложенията, но искам а, да ви призова да се ограничите в работата си само към това, което е абсолютно необходимо и да се пазите да не отваряте котията на Пандора, а както стана при преговорите 2005-2008. Обща отговорност на всички заинтересовани страни е успешно да затворят тази част от процеса на модернизиране на митническия кодекс, за да може да започнем, пристъпим към следващият етап. При подготовка на по-нататъчните етапи подготвяме оценка на митническия съюз, за да установим какви са нуждите и пръснотите. В този контекст много от вашите забележки заслужават по-нататъчно внимание. Но нека пристъп... първо да споменем най-важното – преди 24 юни 2013 година трябва да се разгледа модернизираният кодекс. Планът е амбициозен и изисква участието на всички заинтересовани страни. Това е отразено и в изследването, в проучването, което беше току-що представено. Срокът 21 е, декември 2020 потива на допускането, че такова участие ще бъде на лице. Фискалната програма също се нуждае от е, енергична подкрепа. Работата ще започне в скоро време от е, назначение на докладчик господин Балтазари и предполагаме ще довърши до средата на 2013 година. Целта е да се подкрепи митническия съюз, да се укрепи вътрешния пазар, да се помогне на данъчните и митническите власти, като се създадат трансевропейски информационни системи. Ще се опрем на силните страни в съществуващите програми и ще въведем ограничени промени. Една такава промяна е обединяването на митническите и данъчните програми. Целта е да се опростят и рационализират двете програми в рамките, широките рамки на многогодишната финансова, финансова прогноза, финансов план. Ще разделим нещата на две отделни програми. Но ако това Това би а, а, попречило на бъдещата разнационализация и а, затова ние ви призоваваме да подкрепите предложението на комисията за сливане на двете досиета, а не за тяхното отделно разглеждане. Сега, а, да се спра на значението на интелектуалната собственост и нейната защита от митническите власти – Утре ще гласувате по доклада на господин Кройцман. И искам да кажа няколко думи за бъдещето регулиране на този въпрос. Първо, разчитам на подкрепата на парламента. Няма причина да включваме едни права на инициална собственост, а да изключваме други от митническите правила. Всички е, права на интелектуална собственост трябва да бъдат включени и митническите власти трябва да решат как е, да действат във връзка с свързаните с тях рискове. Надявам се, че новото законодателство ще даде възможност на митниците да действат по-ефективно в случаите на нелегална паралелна търговия. Като се има предвид е, решението на съда е, по делото Nokia Philips, смятам, че предложението на комисията е, предлага най-доброто решение във връзка с това, сега и в бъдеще. Няма причина да ограничаваме правата на митниците при транзита. митническото законодателство е процедурно. То не определя а, същностни права. Въпросът а, за а, митническите за транзитните, за транзитираните стоки трябва да се решава по същество, да бъде решен по същество от законодателството. Основният въпрос е в един глобален пазар Goods produced and traded without the consent of an EU right отговорът а, трябва да а, бъде даден в, в основното законодателство за защита на интелектуалната собственост. Не митническото законодателство трябва да решава този въпрос. И накрая надявам се, че а, бъдещото законодателство ще осигури продължимостта на действията на митниците. Отговорността на други участници в този процес, като например посредниците, не е работа на митниците. Когато това законодателство, ще, надяваме се, ще мине през Европейския парламент и през съвета, надяваме се, по време на датското председателство, за да може да бъде прилагано. Сега да кажа нещо е, за сигурността и международните отношения. Залаването на експлозиви, е, които се изпращат от, от Йемен, показах необходимостта, още един път необходимостта от дителност в това отношение. През декември миналата година Световната митническа организация подчерта колко е важно да имаме предварителна информация за товарите, които се превозват по въздуха преди излитането на самолета. Комисията предлага промени в сегашният митнически кодекс, за да се а, вмени е, допълнителна отговорност на страните изпрещачи. Това ще даде възможност на митниците да допълни действията на е, властите, които отговарят за сигурността на въздушните презвози. Започваме пилотен проект с а, е, Европейската а, асоциация а, за да постигнем тази цел, заедно с, митнически, заедно с почтинските организации се опитваме да гарантираме сигурността на почтинските пратки. Още преди следващият конгрес на почтинските организации в Доха – в условията на глобализирана търговия трябва да разчитаме на многостранни действия и сътрудничество на митническите органи. И ще изпълним нашите задължения, особено задълженията ни към източните ни партньори, а също и към търговските ни партньори в други части на света, като САЩ и Китай. Източните ни граници трябва да имат по-добра митническа защита, защото там търговията все повече нараства. Особено когато става дума за внос на незаконни стоки. Тук предлагам два подхода. Първо, предприемане на стратегически мерки, които да бъдат прияти на двустранна основа и след това конкретни действия за тяхното прилагане. Подобен подход сега прилагаме към Китай, Русия и Молдова. След това идва ред на Украина. Второ, трябва да обърнем внимание на незаконния внос на тютюневи продукт, произведения от съседни страни. Необходимо е всички участници да работят усърдно, за да предотвратим по този вид контрабанда. Трябва да кажа, че трансатлантическото ни сътрудничество в областта на митниците е добре. Комисарите Малстром, Калас е и аз неодавна имахме разговор с, с Жанет Неаполитано, която отговаря в САЩ по тези въпроси изяснихме е, необходимостта от задълбочаване на двустранното ни сътрудничество, а също сътрудничеството ни на много многостранна форуми. Има няколко проекта, които са част от нашето трансатлантическо сътрудничество. Отдавна работим за взаимното признаване е, на е, партньорски продукти. През пролетта ще подпишем споразумение по този въпрос и още от юли ще берем плодовете на това споразумение. Продължаваме активно да участваме в работата за сканирането на контейнери. Госпожа Неаполитано ни осведоми, че с две години ще бъде съкратен срокът който се предвиждаше. Също време, но ние подкрепяме усилията на американските власти за прокарване на съответно законодателство в Конгреса. Неодавна приятата стратегия потвърждава, че ние, както и САЩ, ще прилагаме многозвенов подход, многостранен подход към многостранното сътрудничество. Когато разговаряхме с госпожа Неаполитано през ноември, се споразумехме да интенсифицираме а, сътрудничеството си относно сигурността на въздушните товарни превози. Обсъдихме въпроса как може да сътрудничим с САЩ за предварителното а, сканиране на въздушните товари. Колкото за Китай, искаме а, тия вътрешен контрол да бъде съчетан с международни мерки за сигурността, улесняване на търговията, статистиката и борба с измамите. Статистиката за задържаните стоки от митниците показва, че 80% от стоките, които нарушават правата на интелектуална стойност, идват от Китай – мерките, започнали през 2009 година, дават вече някои резултати. Но необходимо е по-нататъчно сътрудничество с Китай, за да може да имаме осизаем прогрес през идните години. Smart... Продължаваме а, сътрудничеството по осигуряване на сигурни търговски коридори. Разглеждаме също така възможността за създаване на система за взаимно признаване на признати економически субекти между Европейския съюз и Китай, за да има по-добри условия за търговия за тези признати субекти, на които имаме доверие. И с САЩ и с Китай, и с източните ни партньори. Ще продължим да работим и да разчитаме на вашата помощ и вашата подкрепа, включително на контактите, които имате с тях. Срез този кратък преглед на най-важните законодателни мерки и инициативи на комисията, аз очаквам да чуя вашето мнение по всички тези въпроси от общ интерес. Благодаря. Uh, Well, thank you very much indeed, uh, Commissioner, for a a very useful and a very wide-ranging um, uh, set of points. And I think we appreciate. Благодаря ви. Хубаво е, че ни осведомихте и за вашите е, международни инициативи, въпреки че нашите интереси са по-скоро в друга област. Имаме различни въпроси от е, колеги. Ето ораторите, които са се записали до момента. Gal Pelch, Mrs. Shaldemosa, Mrs. Cagnetti, Mr. Cofferati, Mr. Schwab, and Mrs. Corazza Bilt, uh, and Mr. Baldessari, and Mr. Schmidt. Okay. Uh, so... Мисля, че нямаме много време, но ако съберем няколко въпроса в началото, е, после ще помолим комисаря да отговори на всички въпроси. <clears throat> госпожа Галкелче, госпожа Шотемозе. Благодаря. Господин комисар, благодаря за вашето въведение. Явно виждаме, че това са много важни въпроси, и те са важни също и за бъдещето на Европейския съюз и за единния пазар. Имам един по-общ теоретичен въпрос. Бих искала малко повече информация. Аз съм данъчен консултант и съм се занимавала с международно данъчно планиране на теория и на практика. Нека видим какво искаме. Искаме единен пазар. Това е целта на всички държави членки. Оказва се, че създаването на този пазар отговаря на интересите на определени държави членки. Те ще имат много предимство, но други държави членки ще няма да имат предимства. Едно, една от характеристиките на този, е, е, на този пазар е важната економическа политика и, и данъчните промени. Явно данъчните промени са от обслужват интересите на едната група държави членки а не на другата. Моят въпрос е, знаете ли за някои данъчни промени или данъчни политики, които не са дискриминативни? И дали конкурен... конкуренцията е неутрална? И една стъпка по-нататък. В момента виждам в комисията, че подходът е, е от тази гледна точка. Но ако имаме целта да увеличим заетостта и ако въпросът ми е дали държавите членки ще постигнат целта си или не. Надявам се, че разбрахте моя въпрос, но това е фундаментален подход. Ако не решим този въпрос, няма да може да говорим нито за данъчни политики, нито за един общ пазар. Благодаря. Това беше наистина много задълбочен въпрос. Сигурно той ще, трябва да бъде отговорен не само от господин Шемета. Госпожа Шалтемоза има думата сега. А след това комисарят ще може да отговори на а, двата въпроса. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за неговото изказване. Първият ми въпрос е, вие говорихте за интелектуалните права. Каква е, какво е вашето становище за акта? Как акта ще повлияе на тази област, на тази сфера? <clears throat> е, знаем за развитието на акта, но ме интересува вашето становище. И освен това, собствениците на права трябва да плащат митата, когато става дума за нарушаване на техните права, но а, какво остава за безопасността на продуктите? Какво е вашето становище по този въпрос? Властите трябва да осигурят е, вноса да е сигурен и безопасен, вноса в Европейския съюз. Той трябва да е безопасен, но това е, би трябвало всъщност да е отговорност на държавите членки. Имате ли общо становище за това? Как държавите членки ще финансират е, дейностите на митниците? по отношение на безопасността на продуктите. Благодаря. Благодаря. По отношение на първия въпрос, надявам се, че го разбрах правилно. Трябва да кажа, че координацията на данъчните политики в Европейския съюз – трябва да играе по-голяма роля. И дейностите на комисията в тази насока са ясни и важни. Трябва да вземем предвид данъчните компоненти, да ги анализираме като част на а, брутния бюджет. И координацията на данъчните политики е не е неразделна част от е, европейския семестър. Това е начина по който виждаме това развитие. Е, в тази светлина са и нашите инициативи от миналата година. Всичките са ориентирани към по-добра координация на данъчните политики. Всичките имат за цел да предотвратят дефицитите по отношение на данъчното облагане, що се отнася до ефективното функциониране на вътрешния пазар. Имаме предложение за е, цялостен вътрешен пазар, за цялостна данъчна хармонизация, е, интеграцията на финансовия е, пазар също е компонент на предложението. И това, което ни трябва е приемането на това законодателство. И аз се обръщам към съвета за бързо взимане на решенията. Вие говорихте за данъчните измами. За тази година този въпрос е приоритетен за мен. Много скоро, следващите дни, ще публикуваме, ще започнем публични консултации за двойното данъчно облагане и ще представим идеи за борба срещу данъчните оазиси и други вредни практики. Всички тези инициативи в момента се разработват. Ще предприемем европейски инициативи и ще ги координираме с... Това вече всъщност става в рамките на европейския семестър и ще предложим компютърни системи които ще опосредстват доброто функциониране на вътрешния пазар. Отново искам да подчертая, че данъчните политики са ключов фактор в добро, за доброто функциониране на вътрешния пазар. По въпроса за акта. Акта като предложение, като концепция – не променя материалното право на Европейския съюз. Тук става дума за по-задълбочено сътрудничество между страните, които искат да се борят срещу нарушаването на правата на интелектуалната собственост. Акта включва и елементи на митническа защита – Естествено, трябва да вземем предвид и политическата обстановка. Ето защо комисията предложи Европейския съд да излезе със своем становище по отношение на акта. Аз не искам да да предвещавам какъв ще е резултата, но се надявам той да е положителен. По отношение на безопасността на продуктите. Съгласен съм, че това е един сравнително нов елемент в дейността на митниците. Ние отделяме голямо внимание на този въпрос. Миналата година приехме задълбочена програма за указания за безопасността на продуктите разпространихме между митническите администрации. Е, тези указания бяха подкрепени от бизнеса и прияти много положително. На базата на тези указания смятам, че ще имаме по-хомоген подход на митническите администрации за справянето с проблемите с безопасността на продуктите. Напълно съм съгласен, че подхода на митниците е не безопасни, а опасни продукти, т.е. да бъдат изтеглени от пазара. Естествено, трудно, много по-трудно е изтеглянето на пазара, когато тези продукти вече са на пазара. Ето защо е по-добре те да бъдат спрени преди да достигнат нашите пазари. Затова дейността на митническите власти е много важна в този смисъл. Благодаря. Вероятно ще се върнем на този въпрос пак. Нека накрая го сторим това. Ще ви дам думата тогава госпожа Каньети и господин Конферати. Labas dienas, komisār kungs. Господин комисар, благодаря ви за встъпителните думи. Встъпителните думи. Бих искала да се върна към въпроса за ефективното функциониране на митните границите. Аз съм от Латвия. Това е гранична страна, външна граница на Европейския съюз. Така че ние отваряме за сигурността на външната граница. В договорите е ясно посочено, мисля, че в член 325 в договора, Лисабонския договор. Там пише, че всяка държава членка брани своя финансов интерес, така както брани и финансовите интереси на Съюза. Според мен, инструмент за постигане на такава защита е ефективната митническа служба, модерната митническа служба за да модернизират митническите си служби, граничните страни трябва да вложат много сериозни финансови средства. Като гледаме предложението на Комисията за бюджет 2014-2020 година, там се съдържа програмата Фискус. Тая програма не осигурява допълнителна финансова подкрепа за граничните страни. Не би ли било в интерес на всички държави членки, ако граничните страни получават повече средства за митническо оборудване? Смятате ли, че можете да подкрепите такова предложение в бъдеще? И а, една бележка към председателя. Не ми е приятно да а, се изказвам не на латвийски. Нямам възможност да говоря на латвийски на това а, заседание, а това е а, официален език на а, Европейския съюз и аз съм принудена да говоря а, на език различен от а, родния ми. Благодаря, ще отговоря на въпроса ви по-нататък. Господин Ферати. Благодаря господин председател, господин а, комисар. Казахте, че че бихте предпочели едно решение, което да съчетава възможността за митнически съюз без фискален съюз. Обяснихте е, причините, те са основно политически, посланието, което се отправя до е, европейските граждани. То трябва да бъде обаче максимално положително това послание. Не знам дали вие и екипът ви сте правили оценка е, на такова едно положение. Има разлики при различните подходи и именно именно а, положение, при което ако не се е, ако не се занимаваме с тия разлики, може би ще е най-добре да има две различни положения в зависимост от страната. Притеснявам се, че разликата в динамиката в двете области може да доведе до загуба на време и може да не успеем да покрием въпроса толкова обстойно, както бихме го покрили с отделни положения, отделни разпоредби. А, мисля, че двата въпроса са доста отдалечени един от друг. Искам да знам какво мислите по този въпрос. Заповядайте, господин комисар. Сега, граничните страни. Аз разбирам какви са задачите, пред които са изправени граничните страни, най-вече тези, които са по източната граница на Европейския съюз. Затова миналата година предложих план за действие за източната граница, където се предвиждат конкретни действия. Като съвместни операции и техническа помощ за граничните държави членки, както и редица други действия, които да укрепят способността им да защитават източната ни граница. Финансовата страна на въпроса. Програма Фискус вече е стъпка в тая посока, защото по нея се предвиждат съвместни дейности в областта на, разви... на създаването, изграждането на информационни системи. Много е важно. Така ще се даде възможност за економия от мащаба, ще могат информационните системи да се разработят заедно за всички държави е, членки. Е, това се предвижда от програмата Фискус. Що се отнася до е, оборудването, мисля, че източните, граничните страни по източната външна граница на Европейския съюз водят преговори с комисията по отношение на, то, на закупуването на оборудване, като например скенери. Виждаме такава възможност, предвидели сме я в фондовете за регионално развитие. В момента екипът ми а, води преговори с Генерална дирекция регионално развитие за това как да се оползотворят регионалните фонда, фондове за нуждите на митническите администрации. Това е нещо, което предвиждаме за следващата многогодишна финансова рамка. И като имаме предвид, че държавите членки по източната граница трябва да уеднаквят в общи линии защитата на границите. И мисля, че регионалните фондове могат да дадат решение точно на проблема, който споменавате. По отношение на програмата Фискус и дали да има една или две програми, ако правилно съм ви разбрал въпроса, Естествено, обсъждали сме е, многократно е, възможностите от това да се следят двете програми и евентуални отрицателни последици. Но в крайна сметка заключихме, че е, с лятото представяне на програмата има своите положителни страни, води до ползи, защото има една нужда от по-тясно сътрудничество между граничните, между граничния контрол и митническите органи. Като се следят двете програми в една и чрез отбелязването на ясни граници, разграничения между митническите и другите въпроси, митническите и данъчните въпроси, Излизаме с решение, което от една страна упростява системата за програмиране и от друга страна дава възможност за създаване на синергии между данъчната и митническата администрация. Заедно с това се гарантира, че няма да се сливат, няма да се е, бъркат е, въпроси, които са чисто данъчни или чисто митнически, а те ще могат да се уреждат от програмата по-отделно. Та, е, очаквам с нетърпение по-нататъчните разисквания на тия въпроси и в вашата парламентарна комисия трябва да не забравяме общата идея на комисията, която е подкрепена от парламента, намаляване на сложността, т.е. упростяване на системата и намаляване на броя действащи програми. Това са част от възможностите е, за упростяване на системата. Благодаря. Господин Белдасари, може би ще вземе думата по тези въпроси. Той е наш докладчик по този въпрос. Да, споразумели сме се а, е, заедно да наблюд... заедно да оценим а, е, е, предложението ви с екосок, което е интересно за нас. Винаги правим всичко възможно да осигурим а, всички езици, за съжаление в тази зала е ограничен броя на преводаческите кабини. Извинете, господин председател. На мен не ми е приятно да говоря с такава терминология на чужд език. Ако не знаех, ако не знаех английски, тогава как изобщо щях да участвам в работата? Ще направим всичко възможно, само това мога да кажа. Господин Шваб е следващия оратор. Благодаря, господин комисар, за изложението. Най-напред, <clears throat> искам да се спре на въпроса за акта. Докладът на господин Кройцман осветлява някои доста важни въпроси. Не може като европейци да кажем, че правоприложението и правата на собственост в Европа са а, са е, заложени в правната рамка. Това е част, това е, е част от е, частното право. Мисля, че акта би трябвало да бъде приложена, въпреки, че засяга правото на определени предприятия. И в такъв смисъл доклада на господин Кройцберг, що се отнася до митниците, казва, че лицензите трябва да бъдат взети предвид от предприятията, но фалшифицирането и цялата тази тематика на продукти, тя трябва да бъде третирана от митническите власти. И както каза господин Петеринг, Правото трябва да има сила, а не силата да има право. Това е чудесна инициатива, за която говорихте вие, трансатлантическото сътрудничество. Но тази сутрин в Комисията по вътрешния пазар говорихме за модернизирания митнически кодекс, който няма да зафункционира преди 2020 година. И <clears throat> На този фон искам да кажа, че би трябвало да си уредим нещата най-напред между държавите членки. Големият проблем е, че малките държави членки имат определени интереси, има други профили за митническите власти от е, големите държави членки. И така, моят въпрос е, като говорим за сътрудничество, какво става с тях? Те искат да, малките държави членки искат да работят, да си сътрудничат и да създадат една по-голяма агенция, в която могат или не могат, искат или не искат да участват големите държави. Какво става с усиленото сътрудничество в този смисъл? И на трето място. Вие казахте, че митническата политика е свързана с данъчната политика. Това е така, но ни трябва и една по-сигурна ко- координация на тази политика за единния пазар и едно по-добро управление на същия. Има обаче много случаи, при които аз се съмнявам, че комисията наистина има желание да работи с, да, да критикува а, тези държавичники, които не искат да се присъединят към тези цели, а именно една единна данъчна политика или поне хармонизирана данъчна политика. Любопитен съм какво е заложено в изследването, за което говорихте вие. Сигурен съм, че госпожа Кораца Билта също ще иска да каже нещо по този въпрос. И на четвърто място. Колегата, който е отговаря, който е докладчик по темата, за съжаление си тръгна, но в нашата работна група казахме, че ни трябва упростяване и хармонизиране на съществуващите пала, правила за ДДС, за да се улесни трансграничната търговия. Бих се радвала, ако кажете нещо по този въпрос. Uh, um, Благодаря, господин председател. Господин комисар, миналата година в този парламент се гласува по доклад за по справедлив и по-ефективна търговия на дребно в Европа. Та, искам да ви попитам нещо във връзка с специалните данъци в Унгария. Доколкото знаем, фискалната политика е национален въпрос. Ние всички искаме обаче да функционира добре вътрешния пазар е, и правото на установяване, свободно установяване всякъде на компании е от голямо значение е, за това. Ние в нашата комисия сме се свързали с компетентния министр в Унгария по този въпрос. Също така го разгледахме и по време на посещенията миналата година. Това, което каза унгарското правителство е, че това е временен а, данък, който ще а, отпадне до края на 2012 година. Става въпрос за специален данък за търговията на дребно. Аз съм сред онези, които смятат, че сега особено а, трябва да се вгледаме в влушаващата се а, е, економическа ситуация в а, Унгария и а, не е уместно да се нападат сега държави членки, но а трябва да сме по- градивни, ако искаме да постигнем един функциониращ вътрешен пазар. Това е от интереса както за нас, така и за бизнеса в Европа. Ние не искаме е, да се създава повече национализъм и, е, и екстремизъм в Европа. Те въпросът ми е какво правите с Унгария? в е положението и смятате ли, че е, може да се констатират дискриминиращи действия, които да доведат до процедура за нарушение? Обикновено ми задават повече въпроси за данъчно облагане. Сега първо по последния въпрос. В момента приключваме оценката на този данък в Унгария. Службата ни работи усърдно по този въпрос, за да вземе предвид и да анализира всяка подробност около този е, данък върху търговията на дребно. Сега не мога да ви кажа е, какви ще са окончателните заключения, каква ще е присъдата, защото е, службата трябва да излезе с това заключение, но окончателното решение ще е готово, вярвам, тази пролет. По отношение на а, упростяването на правилата за ДДС, знаете, че миналата година а, издадохме съобщение за бъдещето на ДДС, където сме начертали бъдещите си действия в тази област. Трябва да кажа, че датското председателство на съвета активно ползва това съобщение и възнамеряват да излязат с заключения на съвета по това съобщение. И без основа на тези заключения ще организираме работата си по конкретните предложения. Само, че в момента изчакваме да се приемат заключенията на съвета. Вече някои решения се предвиждат за тази година. Например, смятаме да създадем интернет портал, където да се дават ставките всички държави членки, както стандартите, така и намалените това ще улесни стопанския сектор правилно да прилага ДДС. Също така смятаме тази е, година да сформираме група на бизнеса, данъчната администрация и комисията, която да обсъжда основните въпроси които са от значение от стопанска гледна точка, защото ДДС е много сложна и специализирана област. Затова е много важно да се отрази това, което биха предложили предприятията. Тази тристранна група ще бъде всъщност форумът, където ще се обменя именно тази информация. Също смятаме тази година да се заемем с въпроса за измамите с ДДС, като предложим механизъм за бързо реагиране за нови видове измами. Това са дейности, предвидени още за тази година. А през едните години, 2013-2014 година, за тях ще предложим и други мерки, други идеи, които също се засягат от съобщение, в съобщението ни за бъдещето на ДДС. Естествено, намаляване на административната тежест, упростяване са основните въпроси, на които е, се съсредоточава вниманието ни. По отношение на данъчното координиране. uh, uh, the... Мисля, че идеите, които uh, са представени в AGS или ATS, ако правилно чуват преводачите, се отразява в политиката за координиране на данъчните процедури. А, надяваме се тези идеи да се приемат от държавните ни глави. А, и да получим мандат да ги изпълняваме вече, е, както и да излезем с препоръки към държавите членки. Вече работим по този въпрос. Мисля, че това е важен инструмент за по-добрата координация на данъчните политики. Когато говорим за а, изнасен, за преминаване от а, подоходно облагане, към други видове облагане. Важно е, е такива реформи, такива промени да се въвеждат едно, а, в, едновременно от всички държави членки или поне от повече държави членки. И това смятаме да предложим на държавите членки. По въпроса за това какво ние трябва да вършим. При прилагането на модернизирания митнически кодекс – Ясно трябва да кажа, аз съм виждал и в, видях в доклада на PricewaterhouseCoopers оптимистичен и песимистичен срок на действие. Видях, че, се, че ви тревожи песимистичния сценарий. който се простира отвъд периода, в който ние ще останем на службата си. Внимателно сме анализирали този въпрос и датата 31 декември 2020 година, който ние предлагаме в преработения кодекс, смятаме, че е реалистичен. Трябва също да вземем предвид, че не е единствено комисията предприема действия. Ако става въпрос само за комисията, да, тогава може би и а, много по-рано ще можем да а, свършим работата. Само, че тук участват всички държави а, членки, както и стопанските им сектори. Трябва да сме сигурни, че всички заинтересовани страни са в състояние да изпълнят това, което се предвижда в модернизирания митнически кодекс. В доклада на PricewaterhouseCoopers също се предлага редовно а, докладване на напредъка. Комисията е готова да ви подава редовна информация за промените за ставащото в тази област, за да може да се управлява по максимално добър начин процесът. Само 5 минути ни остават. Два въпроса. Господин Шмидт и господин Белдасари. Вече, значи, ако обичате, кратки въпроси. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Много сте активни в областта на данъчното облагане. Някои от предложенията ви сигурно ще бъдат разгледани в други комисии. Какъв е най-песимистичният ви сценарий за прилагане на модернизирания митнически кодекс? Чухме датата 2033. Какво мислите вие? Това е моят въпрос. Говори без да му е включен микрофона председателят. А само този ли е въпросът, изглежда, попита председателят. Да, имам и друг въпрос, казва господин Батасари. Въпросът ми е защо комисията сега изпраща въпросът в съда? Защо не, не го е направено това по-рано. А го правите след като вече са го подписали. Господин Балтасари, а, а благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин комисара за а, тази възможност да разменим а, мисли. Защото това ни дава възможност а, така някакси да преодолеем песимизма, който, песимизма, който преобладава в комисията относно прилагането на модернизираният митнически е, кодекс. Е, очевидно нашите граници са пропускливи, особено що се отнася до фалшифицирани стоки, пък и е, селско-стопански продукти. Главно подобни фалшифицирани стоки внимателно избират в кои страни да вкарат тези стоки. Защото знаем, че в едни страни се обръща повече внимание на едни стоки, в други на други. Така че ако ще имаме митнически съюз, трябва да имаме еднакви норми навсякъде, за да гарантираме, че навсякъде има а, еднакво третиране на вноса. Втория ми въпрос се отнася до уместността на предложението на комисията за въвеждане на подобна единна система. Все още имаме двама различни събеседници. Едните са данъчните власти, от една страна данъчните власти, от друга страна митническите власти. Митническите власти като че ли са по-гъвкави ако не във всички страни, поне в някои, не е такъв е случай с данъчните власти. Програмата следователно може да се раздели на две части – И добре е да имаме две различни, и може би ще имаме в такъв случай две различни работни програми, две различни програми за подготовка и две различни системи за информационна технология. Аз като докладчик се боя, че двата доклада по тези два различни аспекта и особено по данъчната част от въпроса, тъй като този въпрос е толкова сложен и различията между страните членки са толкова големи, ще забави изпълнението на цялата програма. Какво ще ни кажете по този въпрос? Господин комисар. Най-напред, относно моята най-песимистична оценка – важно е актуализираното предложение да бъде прието колкото може по-бързо. Тоест, това е моментът, от който ще почнем да смятаме другите срокове. Смятам, че датата, която ние предлагаме 31 декември 2020 година, до която дата системите ще влизат в сила, ще започнат да действат постепенно, една след друга, но смятаме, че при такова постепенно въвеждане в действие на различните системи, датата 2020 е реалистична. Стига да работим заедно, ще успеем да спазим този срок. Това се отнася и за нашите партньори, които трябва да поемат ангажимент да изпълнят изискванията на ИТ системите за прилагане на митническия кодекс. Колкото до акта и въпросът защо сега пращаме въпроса в съда, това е решение на колегиума на комисията. Комисията иска да чуе какво е, ще каже съда по този въпрос. И възоснова на съветът на Съдът на Европейските общности ние ще предприемем необходимите действия. Както казах, акта не променя нищо в законодателството, в същностното законодателство, Сега, какво да кажа, по отношение на по-еднообразното прилагане на митническите правила. Ако се запознаете с нашите предложения, а и като се има преди това, което възнамеряваме да предложим, всички те целят по хомогенно прилагане на правилата от митническите органи и власти. Прилагането на регламента е, за изпълняване на митническите изисквания също така цени е, по-добро прилагане на митническите процедури, които се отнасят до защита на интелектуалната собственост. Възнамеряваме по този въпрос да направим и нови предложения тази година, примерно предлож... съобщение за управлението на риска и веригите на доставките, което ще направи оценката на риска много по е, хомогенни, което ще подпомогне работата на митническите органи. Целта ми е митническите власти да действат по един и същи начин, независимо от това в коя страна влиза една стока. По отношение на програмите, две ли да бъдат или една, мисля, че по този въпрос представих моите доводи. В вашата комисия обсъждането на този въпрос едва сега започва. И ние сме готови пак да участваме в този дебат и да обсъдим плюсовете и минусите на един или друг подход. В някои страни членки вече наблюдаваме сливане на данъчните и митническите администрации и в подобни страни няма да, има, да бъде изобщо трудно да се подготви и изпълнява една единствена програма. Надявам се, че това ще стане и в други страни членки. Готови сме да обсъдиме с докладчика а, тези програми, да представим нашите доводи и да изслушаме вашите. Благодаря. Интересно е, че доклада на Price Waterhouse куп говориха именно за това, че заинтересованите страни е, също се интересуват от хармонизиране на а, а, на акцизите и на ДДС. Нямаме време за други въпроси. Вече сме с 5 минути е, закъснели и както винаги искам да благодаря на преводачите за работата им тази сутрин. Да ви благодаря и на вас, е, господин комисара. Мисля, че това беше една изчерпателна и много полезна дискусия. Виждате, че става дума не само за областите, които са в кръга на нашите правомощия, но и за някои други, които имат отношение към тях. Радвам се, че сме в състояние да работим заедно. Радвам се, че споменахте и необходимостта от редовни доклади, какъвто имахме вече от Pricewaterhouse. Благодарим ви още един път за това, че сте тук. Очакваме с нетърпение да ви видим сред нас отново. Сега закривам нашето заседание. Ще се съберем отново в 3 часа, когато тук ще бъде комисарът Алмуня. Надавам се, че ще бъдете точни, защото това ще бъде един, една специална възможност да обсъдим въпросите на политиката в областта на конкуренция.